Ще започнем с рутинната си работа. Точка първа – приемане на дневния ред. Има ли бележки по тази точка? Не. С това приемаме дневния ред в настоящата му редакция. Нека ви обърна внимание, че точка 10 – обсъждането на измененията за доклада Болс ще трябва да бъде обсъдена следващия път, тъй като госпожа Болс днес не може да присъства. Съобщения на председателя. Колегата Сиевка, съгласно решението на координаторите, ще изготви доклад по предложение за регламент на Европейския съвет относно взаимното признаване и изпълнение на решенията по граждански и търговски дела. Накратко Брюксел 1. Предвиди го също така и за работа по член 44 от договора за Европейския съюз. Колегата Кастекс е предвидена за докладчик за становище относно съобщението на комисията на тема всеобхватен подход към защитата на данните в Европейския съюз. господин Стоянов е предвиден за докладчик по становище за предложение за директива на съвета и парламента относно и измененията във връзка с правомощията на европейските надзорни органи. Това бяха съобщенията на председателя. Преминаваме към точка 3. Одобрение на протокола от заседанието от 28 февруари. Това е единственият протокол, който трябва да одобрим. Има ли възражения срещу него? Не. С това протоколът се приема. С това преминаваме към точка четвърта. От няколко дни насам разполагаме със становище на Съда на Европейския съюз. То бе изискано от съвета. Става дума за становище на Съда на Европейския съюз относно предложеното споразумение за единна система за патентно съдопроизводство. Днес сред нас присъства генералният директор на правната ни служба, присъства също така и директорът на правната служба на Европейската комисия. Бих помолил първо господин Пенейра, генералния директор на нашата правна служба, да ни разясни ситуацията. Благодаря за думата. Ще обясня накратко. Това безспорно е най-трудният елемент от цялата процедура. Съвета поиска становище на съда по член 300, линия 6 и съда даде своето становище на 8 март на базата на което смята, е, че е, законността на това законоположение, спря, е, т.е. разглежда законността на приложението и договорите. Според тях, е, решението на съда в момента е много деструктивно. Преди да ви дам е, подробности, мога да ви кажа, че ние Съда е съставен от 27 е, съди, но не всички решават. Но всички е, генерални адвокати са били изслушани, 21 страни членки са дали своите становища, плюс е, трите институции, които са, вземат решения и 20 месеца е текла процедурата за вземане на решение. И е, не становището е сложно само по себе си и трудно е за четене, но то се разбира на първо, а е, общия контекст е труден. И е, има едни съображения, които смесват е, така разпоредби, които са задължителни. В момента Режима за патентите идва от Конвенцията за патентно право е, от Мюнхен и става дума за една мрежа от системи за национални е, патенти. И всяка страна, която контестира, може да се обърне към своята съответно национална система, а може да се обърне и ако се налага към системата на друга страна, което обаче е изключително скъпо. И от 2002 година, юли 2002, комисията представи едно предложение, което все още е валидно, което има за цел да се създаде един общностен патент. Безкрайно дълги преговори имаше, защото и самата проблематика е много сложна. Вие сте наясно с това. Междувременно влезе в сила Лисабонския договор и в момента си има 118 член, който ни дава правно основание – във втора линея се предвиждат там и разпоредби за лингвистичния режим. Предвижда се обикновена процедура и специална процедура. И е, в този контекст е, вие знаете, че е, всички инициативи да се постави тази тематика на общностно ниво се сблъскаха с неуспехи, затова сега се предвижда да има процедура за ускорено сътрудничество и на базата на доклада на парламента съвет, който одобрява предложението за засилено сътрудничество, съвета дава предложение – за европейски патент. И същевременно се търси възможност да се реши един от въпросите на Европейската конвенция за а, патенти, а именно а, въпроса с а, съдопроизводството. С помощта на комисията бе разработен един текст, който има за цел да разгледа този въпрос. И се предлага един, едно смесено споразумение, което търси да съчетае Европейския съюз от една страна, която, който до момента няма отношение към общностния патент, от друга страна отделно от страните членки, които са страна по конвенцията за патентите и още 11 други страни, 38 са общо членовете на конвенцията, 11 други страни подписали конвенцията. Тоест става дума за едно споразумение, Предоговорено от е, Европейския съюз и ратифицирано от страните членки от една страна и от други трети страни. И това споразумение може да вземе каква форма. Става дума да се създаде една съдебна система за европейски патент и за общностен патент. Тоест да, има, да е една абсолютно нова институция. До момента тя не съществува. Да има е, юридич, да е юридическо лице, това е задължително, колкото и да е странно, и в която да се съдържат две инстанции. Съд от първа инстанция и апелативен съд. Като съда от първа инстанция се състои от толкова състава на съда, колкото има най-общо е, страни членки. Разбира се, винаги ще има и подра... местни, локални, регионални подразделения, но като основно ще има правомощия от ново естество, които не са национални правомощия, а ще ще бъдат е, обединявани усилията на специалисти по патентно отделно и тази институция ще има отделна е, правомощия. Като съответно нейните решения ще могат да отиват в апелативния съд. Ето това е контекста, в който се представя е, върху което се произнесе съда от 8 март и който не се произнася в е, подкрепа на тази инициатива. Няма да повтарям всички аргументи, само ще ви изреда най-основните и ще остава възможност да зададете въпроси, ако искате да уточнявате някой момент нека да кажа, че имаше и проблем за това дали изобщо може да се работи по тази тематика. Е, парламента също повдигна този въпрос. А именно въпроса, че се получава институционално неравновесие. Тоест парламента, откакто издаде първото си становище от 2002 а, никога директно не е търсен а, за мнение с консултации за предложението от съвета. И в, при тези условия считахме, че не е, е била зачетена достатъчно ролята и мнението на парламента по тази материя. Съда не отчете този аргумент и даде други формулировки, като се каза, че член 218, по който се иска становище, може поне в подготвителната фаза на преговорите, може без никакви оговорки да се използва ако, а, в случай, че няма оговорки между участващите страни. Тоест, той може да се произнесе без да се изчаква законодателна процедура. И съответно приемането на законодателни мерки на европейско ниво ще изчакат е, е, въпроса за приемането на европейски е, патент. Тоест, е, е, съда разделя двете тематики. Европейския патент, където може да се действа по линията на засилено сътрудничество – и е, становището на съда по никакъв начин не представлява препятствие за развитието на тази тематика нито по силата на материалното право, нито по силата на е, члена, който регулира езиково режим. Но все пак да кажа нещо. Действително съветът може да сезира съда по своя инициатива по член 300 алинея 6 без да прибягва до парламента. Това беше обаче до този момент, но от тук нататък не може, защото вече по член 218 се изисква парламента винаги да бъде информиран за всички досиета с международен обсек. Така че е, не може вече да се използва като правно основание член 300 линия 6. И е, в е, други комисии, не само тук, има известно недоволство от нежеланието на съвета да информира изцяло парламента по отношение на своите преговори по международни дела. Но там нещата се развиват. А, по същество – съдът има една правна система, изцяло завършена, и въпросът е, че новата юридич... правна структура, която се предлага, трябва да се отговори на въпроса дали тя отговаря на правната система на Европейския съюз и съда припомня основните елементи на правната система на Европейския съюз, така както се формулират в е, договорите за създаване на Съюза и в съдебната практика на съда. И се започва с един пасаж, препоръчвам на всички студенти по право да го прочетат, където се изтъкват правомощията на съда и се коментират последиците. И много юристи са наясно, че в този смисъл има последици за ролята на националните съдии. Председателят на съда също се говори че е, националните съдии с, е, са ангажирани в система на, е, общ, на национално право, че те са в момента цитата от съда и се продължава текста, че Националният съд изпълнява функция, която има за цел да се следи прилагането на националното и европейското право. И съдът поставя акцент именно на това, т.е. че националните съдии по своето образование, по своята функция са тези, които е, бдят за спазването на, европе... на националното европейско право. И според съда тази институция не може да се впише в институционалната правна рамка, която е предвидена в договорите. Също така се констатира, че този правен режим на общността ако предаде на друга институция правомощията за патенти, дава правомощия от материалното право на тази инстанция, които нормално принадлежат на националните съдебни инстанции. които имат за цел да осигуряват пълното изпълнение на правото на Европейския съюз, включително и патентното право. Освен това, съдът намира и други проблеми. Ще чета отново решението. Международната правна система трябва да прилага не само националното и общностни разпоредби, но и други инструменти на Европейския съюз, а именно разпоредбите за интелектуална собственост, за вътрешния пазар, правото на конкуренция, конкурентното право и правото на лична собственост. Тоест, според съда, тази институция патентна ще изземе национални правомощия за сезиране на съда и за предадиционални решения в тази област. Това е основното съображение. И също да ви цитирам още един красив израз. Страните членки няма да могат да и имат правомощия за решаване на съдебни спорове в интелектуална собственост, създадени по международни споразумения, които е, разпореждат на национално ниво да се решават тези въпроси, защото е, прав... съдиите имат право да прилагат съответния, цитира се, член от, от закона. И защо тогава обикновения съдия няма да може да седи, сезира съда? Защо? Защото ще има аналогична институция и съответно съдия, който се занимава с въпроса за патентите. И също се припомня, че правния режим предвижда, че ако има независима правна институция на, за общностни въпроси, има едно основно правило, а именно, че страните членки не могат да бъдат отговорни за неправилното прилагане на общностното право, ако то не е от тяхни правомощия. И затова не може, няма да може да се поставя под въпрос неизпълнението на задълженията на, страда, на страната, не може да има контрол на правната система, коя, който по договор ние сме длъжни да осигуряваме на нашите граждани. Именно поради тази причина съдът счита, че предложението не е съвместимо с договорите за създаване и функциониране на Европейския съюз. И сега стигнахме и до последната фраза на член 218, който казва, че когато едно споразумение се обявява за не съгласувано с договорите, трябва да се преразгледа или споразумението, или договорите. Освен това, трябва да имаме, така да нюансираме нещата. Има административни моменти. 2004, не, 94, преди 15 години ставаше дума да сме наясно как да се прилагат решения на Европейския съд, свързани с правата на човека и Съдът е, тогава се произнесе много силно по един казус, който трябваше да наложи ревизия на основополагащите договори. В момента не се намираме в същото положение, по-скоро в другата, другия казус, когато след като съда даде отрицателно мнение по предложение на комисията, това предложение трябва да бъде изменено – и след това отново да се търси становището на съда и тази процедура да продължи, докато съда се произнесе положително. И предполагам, че в е, тази посока ще тръгне и дейността и на колегите от комисията и съвета, но ще чуем от колегите на съвета, те ще ни пояснат какво смятат да правят. Още две думи, ако ми позволявате, по една много щекотлива тема, а именно какво ще се случи с засиленото сътрудничество, разбира се, като правим оговорки, че ще следваме как ще върви и настоящата тема. Но ако, да речеме, въпроса се развие, ще има три закон... различни законодателни текста. Първо, регламента за общностния патент – регламента за езиковия режим на патентите и също един економически е, инструмент за е, патентно съдопроизводство. Като е, първите две не зависят и не са свързани непременно с третото. Е, значи, регламента за патентите и за езиковия режим на патентите може да съществува без е, да има унифициран е, режим за съдопроизводството по патенти. Това не е идеалната ситуация, но е възможна. Ние във всички случаи се намираме в навечерието на нови, може би не толкова радикални събития, но във всички случаи въпроса за европейския патент се занимава с друга тематика. Той ще стигне и до Европейския съд, но парламента има съгласието и на парламента и е, комисията ще търси съответно решение на въпроса. Надявам се, че не ви отекчих много с моето изказване, защото пък и материята не е толкова проста. Благодаря ви. За нас е ясно, че това, което ще ни представи съда, е нещо като наръчник за практически действия. И сега ще си позволя да дам думата на госпожа Фрелинга. Благодаря, господин председател. Комисията днес трябва да е кратка. Все още сме в процес на анализиране на становището на Съда на Европейския съюз и на всички детайли по него. Едва тогава, след приключване на анализа, ще можем да вземем и окончателното си решение. Изразяваме голямо задоволство от факта, че според Европейския съд искането е било допустимо Доволни сме и от това, че Съдът на Европейския съюз се произнесе по същество. В противен случай щяхме да достигнем до задънена улица. Отбелязваме също, че проектоспоразумението в настоящата си редакция се счита за несъвместимо с основополагащите договори. Няма да се спирам върху аргументите, които изложи съдът на Европейския съюз в подкрепа на това становище. Те бяха много подробно изложени от правната служба на парламента. Като цяло, според заключението на съда, що се отнася до международната юрисдикция, нямаме същите гаранции, както по отношение на националната юрисдикция, че ще бъде уважен приматът на законодателството на Европейския съюз. Това, разбира се, не означава, че не могат да бъдат създадени такива гаранции. Може, например, да се предвидим процедура за нарушение, която да се прилага спрямо държавите членки. Може да се предвиди също така физически лица да сезират съда за обещетение за претърпени щети. Но ще трябва да разгледаме становището на съда по-подробно, трябва да приключим и обсъжданията на ниво правна служба, преди да представим своята препоръка. Явно съдът на Европейския съюз смята, че е проблем присъединяването на трети страни към споразумението, тъй като те не подлежат на същите задължения за добросъвестно сътрудничество с институциите на Европейския съюз, на което подлежат националните съдии. Този проблем също трябва да бъде разгледан по-подробно. От друга страна обаче, от политическа и економическа гледна точка е ясно, че има връзка между засиленото сътрудничество в областта на единната система за патентно съдопроизводство и установяването на добра задоволителна система за съдопроизводство. Правната служба на парламента е напълно права, като посочва, че засиленото сътрудничество от правна гледна точка може да бъде приложено без да се създава нова система за съдопроизводство. Въпреки това обаче в много държави членки на политическо и на економическо ниво, имам предвид стопанските субекти, това засилено сътрудничество може да бъде обвързано с определени последици. Какво ще се случи, ако не създадем единна система за патентно съдопроизводство? Можем да обмислим защитата на единното право върху патентите да бъде възложена на националните съдии. Но в такъв случай тази система на защита на единото право върху патентите трябва да се прилага индивидуално във всяка държава членка, а това от своя страна не е в съзвучие с единната система за защита на патентите. Освен това, тази система ще трябва да бъде атакувана също отделно във всяка държава, освен ако една държава не иска да бъде отменен няко... отменена някоя от разпоредбите на това законодателство. Вече бе посочено, че едно от основните предимства на единната система за патентно съдопроизводство е не само, че тя ще улесни правоприлагането, а също така, че ще улесни и производствата по атакуване на дадени разпоредби. Така, например, страните ще имат възможност да се обърнат към централното отделение на новосъздадения съд и да изискат отмяната на дадена разпоредба за цялата територия на държава членка, в която тази разпоредба се прилага. И така смятаме, че възлагането на системата за патентно съдопроизводство на националните съдилища в момента не е привлекателно за стопанските субекти. Може да дадем на националните съдилища възможност да постановяват присъди с трансграничен елемент, но това също би било много рисковано за стопанските субекти. Трябва да имаме предвид, че към момента в Европейския съюз има само 5 или 6 държави, в които съществуват специализирани системи за патентно съдопроизводство, т.е. има специализирани патентни съдилища. Само в тези 5-6 държави има и експертен опит в тази област. А патентното съдопроизводство е една изключително сложна, обширна област. Не можем да създадем ситуация, при която националните съдилища в държави членки, в които в момента въобще не се гледат патентни дела или се гледат по-малко от пет такива дела на година, изведнъж да постановяват присъди, които да се прилагат на цялата територия на Съюза. Това би било много рисковано за засегнатите стопански субекти. Накрая, в заключение ще посоча, че смятаме, че не би трябвало съдопроизводството за единната защита на патента да се възложи на специализирани съдилища. Това предложение бе отхвърлено още преди няколко години от държавите членки, както и от представителите на европейския бизнес. Представителите на европейския бизнес смятат, че се нуждаем от единна интегрирана система, която да работи както в областта на защитата на правата върху европейските патенти, така и в областта на защитата на правата върху патентите на Европейския съюз. Патентите на Европейския съюз са само една от разновидностите на европейските патенти. Трябва наистина много сериозно да обмислим този комплекс от въпроси. Трябва да уточним какви са възможностите за изграждане на единна система за патентно съдопроизводство за държавите членки, която да работи както в областта на патентите на Европейския съюз, така и в областта на европейските патенти. Ако не постигнем това, ще стигнем до същата задънена улица, в която се намирахме и преди години. Председателят благодаря ви. Първо господин Масип, след това госпожа Лихтенбергер. Пердоне, президенте. Благодаря ви, господин председател. С голямо внимание изслушах е, обясненията. Всичко изглежда много систематично, много добре обмислено, а това потвърждава още веднъж, че след е, тази експертиза на съда, ще последва и оценка от правната служба. Ще трябва да извършим проверка отново върху моментите, които бяха изнесени тук и от представителката на комисията. Настоящият съвет очевидно няма да пожелая да извърши необходимите корекции. Аз мисля, че това опорство е неуместно от гледна точка на сегашната економическа ситуация. Ние се нуждаем наистина от засилено сътрудничество, от импулси. Благодарение на определението на съда в Люксембург, е, ние ще трябва да е, положим усилия и именно на основата на това реш... определение ще трябва да положим максимални усилия, така че е, съдилищата да могат да работят ефективно в полза и на всички, които се нуждаят от единия европейски патент. Госпожа Лихтенбергер, благодаря. Много е важно, естествено, да прочетем целият текст на решението на съда. И тогава вече да преосмислим отново обясненията, които току-що чухме. Ще ви помоля за извинение, но ще кажа, че в този случай не съм и очаквала нищо повече. А именно на тази фаза да се сблъскаме отново с проблеми. Става дума най-вече за е, разпределението на правомощията в Европейския съюз. От една страна компетенциите на националните държави, на държавите членки и на комисията. И освен това би, става дума отново и за възможностите за намеса в е, законотворчеството и за правораздаването. Ние се опитахме още на, е, на времето, когато работахме по конвента, да създадем повече яснота. Естествено, че останаха доста нерешени проблеми. В случаите, в които нещата задължително би трябвало да са от компетенциите на националните държави, е, наистина те отговарят да, за определени сфери, да кажем за ако си спомняте за наказателните е, производства от трансграничен характер, за е, престъпленията от трансграничен характер, също имахме проблеми да определим правомощията, да определим на практика и кой орган за наказателно преследване е компетентен. В случая опираме до същите проблеми. Смятам, че Особено критично трябва да се отнесем най-вече към следния проблем. Има три стълба по тази тема. От една страна общите въпроси на патентното дело, на второ място езиковия режим и на трето място правораздаването, влизането в сила на съответните е, съдебни решения. Струва си да се създаде европейски патент, ако намерим естествено решение и на, третия, е, на въпросите от третия стълб. Е, нещата би трябвало да се свържат е, с правомощията на институциите. В никакъв случай не бива да взимаме решения, които да създават все повече разходи би трябвало, разработвайки темите и по трите стълба, да търсим и едно економично решение. Затова смятам, че и трите е, аспекта, свързани с е, патентите, е, трябва да се разглеждат като едно цяло. Не бива в никакъв случай да игнорираме езиковия проблем. Той може би трябва да бъде изведен на първо място, но при всички положения системата за патентите трябва да се съобразява и с възможностите за намиране на оптимален вариант е, за е, решаване на патентните дела. Специализиран съд е, по патенти се оказа очевидно голям проблем. Има проблеми най-вече на ниво държави членки. Изключвам естествено и чисто юридическите съображения, които също говорят в е, говорят е, за трудностите при намирането на едно такова решение, създаване на специализирани съдебни органи. Но при всички положения е, ние трябва да намерим решение и на този проблем, защото това е в крайна сметка основната цел на цялото упражнение, на цялото начинание. Може би трябва да свикаме втори конвент, който да реши въпросите на економическото управление, който да реши Въпросите, свързани с разпределянето на компетенциите на правомощията, за съжаление, тогава, на времето, изобщо не беше възможно да намерим едно такова решение, когато се опитвахме в конвента да разработим Конституцията на Европейския съюз. Очевидно е, това е, ще бъде един много мъчителен и дълъг е, път. Но моето желание и моята мечта в този случай е наистина да обвържем и трите стълба в един пакет. Струва ми се неизменно необходимо и освен това, комисията, съветът би трябвало да се опитат да намерят изход от е, проблемите, които съдът е посочил. Благодаря ви. Благодаря. Съвсем ясно е, че без е, съответна процедура за правораздаване, всяка форма на патентен режим ще бъде напълно безмислена, каквато и да я направим. Само ще създадем така наречения бял слон, т.е. нещо напълно ненужно, без никаква полза за хората, на които искаме да помогнем. От всичко, което чух днес, господин председател, нямам никакви отговори за въпроса, но имам много въпроси. И един въпрос, който изобщо не бе повдигнат, е именно въпросът, всъщност преди да го задам, нека да коментирам, че всички, които са се занимавали с правна практика, се сблъскват с законодателство, което не е съвсем пригодно и ясно е, че се стига до един такъв момент и когато започваш да си задаваш въпроса, дали законодателите в този момент, като са създавали закона, ако не са отстъпили, нямаше да е по-добре, за да няма проблемите на днешния ден. Та, не бива да бъдем прекалено притеснени от това, което се случва в момента. И един въпрос, който до момента не е повдигнат според мен, е въпрос с много практическа стойност, а именно – ние се намираме в момента в определена ситуация. Дадени са ред предложения за това как можем да тръгнем от тук нататък, но а, моят въпрос е колко скоро можем да направим това. Тоест, кога комисията ще се върне пак при нас и ще каже на базата на всичко, което обсъдихме, ето това ще правим. Защото според мен, колкото по-скоро направим това, толкова по-малко е, възможности ще създадем да се натрупват въпрос върху въпрос върху въпрос. Тоест ще сведем до минимум а, е, тази а, е, толкова не, ненужна процедура на задаване на безкрайно въпроси. Трябва да избегнем да създаваме напълно безсмислен продукт на края на цялата процедура. Така че въпросът ми е, кога комисията в какъв времеви план ще дойде отново пред нас с конкретни предложения? Благодаря, господин председател. Мисля, че тук бихме могли най-общо да констатираме, че решението на Европейския съд поставя летвата много високо. Е, това е, е една съществена пречка за осъществяване на европейския патент. Целта, към която се бяхме насочили, бе създаване на единен патент, който да въжи за всички държави членки. И регистрирането на патента да е в сила за всички държави членки. Освен това, е, ние желаяхме да на тази основа да се създаде регламент и да има един централен орган, който да отговаря и за е, разрешаването на евентуални спорове. Тъй като този юридически аспект в момента липсва, е, отпада и е, една от основните цели намаляване на разходите – а това, че в решението на съда можем да намерим няколко препоръки е, за това дали е подходящо изобщо, дали е възможно а, е, взимането на преюдициално заключение, е така. Но никъде на практика не е, е посочено кои органи, кои е, може би съдебни органи или други органи, ще имат възможност да решават въпросите. И кой точно ще тълкува решението на Европейския съд в този случай? Така че, как изобщо ще успеем да се справим, така да се каже, с това принципно възражение? Как ще гарантираме една единна юрисдикция. Държавите членки ще трябва да прилагат общностното право, да разрешават споровете във връзка с патентите и на, на практика ние изобщо не не намирам изход от е, е, днешната сложна ситуация. Връщаме се отново в изходното положение. Всяка държава член отговаря е, за разрешаването на проблемите. Да, в рамките на Централният патентен орган е, се разрешава до някъде проблема с разходите, е, защото създаваме този централен орган за единния патент, но по отношение на съдебните разходи е, във връзка с правораздаването в областта на патентното право не решаваме проблема и не намаляваме разходите, така че е, отново на национално равнище националните съдии ще взимат решенията, ще има отново различни решения, няма да има единно правораздаване в това отношение. Този аспект е, без да говорим за засиленото сътрудничество е изключително важен. Не си струва да работим по езиковия режим, да работим по подготовката на един регламент, без да имаме решение за единната юрисдикция. Колегата Цвивка е последният, който ще говори по тази тема. Благодаря господин председател. Според мен дискусията много ясно показа, че до момента сме се намирали в задънена улица, вече от около 20 години. След като изслушахме предложенията на Съда на Европейския съюз, то не мисля, че ще можем да приключим работата по създаването на единна система за патентно съдопроизводство. Мисля, че трябва да продължим работата си в тази област. А що се отнася до въвеждането на единен европейски патент, то Онези, които са против него, със сигурност ще се позоват на това, че трябва работата по въвеждането на тази система да бъде разпределена във времето. В Польша казваме, че нуждата учи човека. И днес, когато нямаме друго решение, във връзка с компетентния орган за разглеждане на патентни дела, то, съгласен съм с колегата, ще трябва да се споразумеем за определен период от време, в рамките на който да се представят конкретни предложения. Ще можем така да стъпим на тези предложения и да продължим работа и в бъдеще. Съгласен съм и с господин Балтазар, а именно, че езиковият режим също трябва да бъде приведен в действие. Не бива да отлагаме работата по езиковия режим, независимо от това дали скоро ще създадем единна система за патентно съдопроизводство или не. Към момента няма никакъв проблем за разрешаването на патентни спорове на основанието на правото на Европейския съюз. И така, нека започ... продължим работа по двата елемента от целия пакет, за които говорих до сега. Възможно е да ускорим работата, да сме малко по-динамични в опита си за решаване на проблема във връзка с единната система за патентно съдопроизводство. Председателят, благодаря на господин Цвивка. Запознах се с становището на Европейския съд и го прочетох така, както обикновено винаги се четат решенията на Съда на Европейския съюз. Първо се поглежда заключението. Погледнах заключението и се изплаших. Върнах се в началото на текста и го прочетох целия. Останах с впечатлението, че становището на Съда на Европейския съюз накратко, точно пояснява в кои области все още се сблъскваме с проблеми. Два са проблемите. Първо, няма възможност за сезиране на Съда на Европейския съюз. Мисля, че този проблем може лесно да бъде решен. На второ място, няма възможности за подаване на иск за обещетение за претърпени вреди. Но мисля, че този проблем също може да бъде лесно решен разполагаме с необходимото право на собствена преценка, за да можем да вземем своето решение, което след това ще подлежи на проверка от страна на Съда на Европейския съюз. Добре е, че получихме толкова кратък текст. Не мисля, че според становището на Съда на Европейския съюз ситуацията е катастрофална, дори напротив. То ни дава добри предложения за бъдеща работа. Имам две забележки по казаното от правните служби. Първо, колегата от правната служба на комисията уточни необходимостта от график. Напълно съм съгласен с нея. Можем да започнем работа и по споразумението за единна система за патентно съдопроизводство. Сега ще дам думата на госпожа Фреликер, а след това на колегата Белингвер. Съвсем накратко. Повтарям още веднъж, че предложението на комисаря Берние не бе от голяма полза. И след това се стигна до е, разделение от политическа гледна точка. Да, от гледна точка на структурата въпросът и без това е твърде сложен. И ако сега се създават и допълнителни е, напрежения поради езиковия режим, нещата се осложняват естествено. Но аз все пак повтарям, 25 държави са одобрили това предложение. 25 от политическа гледна точка, това е много важно. Държавите, които са против Италия, е, да, най-важната страна в целия свят. Естествено, това е важно. Също, че имаме и гласове против. Но все пак става дума само за две държави. Освен това, институционалният въпрос е, се различава от езиковия режим и е, от метода на засилено сътрудничество. Но аргументите на съда са отправен характер. Те съдиите в Люксембург казват, че националните съдии е, всъщност би трябвало да решават тези проблеми които и конфликти, свързани с патентите. Не знае дали колегата ми Балтазар е, всъщност каза това или нещо друго. Но струва ми се, че при всички положения трябва да действаме паралелно. От една страна да решим правния въпрос, юридическия въпрос и също времено да не се бавим и с двата регламента. Защото само така наистина ще спечелим време. И ето така стигам до въпроса на Карин. Ще намерим институционалното решение, защото ще намерим по този начин формата за защита на патента е, на национално равнище. Ще облегчим и предприятията, а освен това ще намерим решение и на езиковия въпрос. Белгийското председателство към края на мандата си представи едно предложение, което бе много интересно. Не знае защо комисарят Берние не го взе под внимание. В него се предлагаше е, възможността е, в дадена държава, в която е регистриран патента и в която, да кажем, се води някакво е, съдопроизводство във връзка с патентен спор, да използва езика на който е регистриран патента. Не знае защо това предложение отпадна. Ние при всички положения не можем да се бавим повече, господин председател, и фирмите не могат да чакат. Госпожа Фрелингър. Благодаря. Много съжалявам, господин председател, но комисията не може в момента да ви обяви какъв е графика и какви ще бъдат последващите стъпки. Е, нормално е и се надяваме да можем да разработим решения, възможно най-скоро. И естествено да ви ги представим на вас и на председателството и на страните членки, възможно най-скоро. Защото се боим, че ако това не може да стане, тогава и единната патентна защита, така както се предвижда, няма да стане напълно безмислена, както се изказа ваш колега, но няма да бъде и привлекателна за стопанските субекти. А що се отнася до ем, системата за патентно правораздаване, естествено, ние е, разглеждаме различните възможности, но да има един такава система не е, е най-добрият начин, защото е, тя предвиждаше да има общ съд, създаден от група страни членки, само до една трета от страните членки, плюс Швейцария – и тази система да разглежда само европейски патенти. Считаме, че на базата на становището на Европейския съд няма да е възможно да се създаде един патент на защита и да се предостави тя на съд, създаден на базата на Европейското споразумение за патентно законопроизводство, съдопроизводство. Тоест, ако решим да вървим по тази система, трябва да се откажем от общата система за патентно закон... съдопроизводство и да оставим да бъдат регулирани само европейските е, патенти но това няма да разреши въпроса, защото ще има система за класическите европейски пар... Е, патенти, но няма да има единна система за защита, което е най-важното за намаляване на сложността и разходите за европейските стопански субекти, особено за малките и средни предприятия. Така че е, да се върнем към старата система за патентно съдопроизводство на европейско ниво, няма да стигнем до никъде. И още един отговор за по коментарите на господин Беренгея, вашия заместник-председател. В момента изготвяме предложенията си за мерките за прилагане на засиленото сътрудничество. Но считам, че комисар Барние много ясно каза, че в предложението ще отчетем повечето от елементите на белгийското компромисно предложение и тези елементи включват и възможността страни от е, компании от страни членки, където нямат възможност да подават е, заявления е, на езиците на, на Европейската служба да подават документите на своя език и след това вече да се получава възстановяване на средствата за преводите. Председателят, благодаря ви. Колегата от правната служба на парламента няма да взема повече думата тъй като ще се изчерпи в изложението си. Затова преминаваме към следващата точка – гарантиране на независими оценки на въздействието от името на фирм Дружество Matrix Insight. Днес сред нас е господин Павел Яновски, а докладчик по тази точка е госпожа Ангелика Ниблер. Ще дам веднага думата на господин Яновски. Thank you very much. Uh, Благодаря ви. Накратко ще ви представя резултатите от едно проучване. Председателят прекъсва оратора. Моля да запазите тишина, за да може нашият оратор да направи изложението си. Така че моля всички, които искат или трябва да напуснат залата, да го направят сега, а останалите да заемат местата си. Данкаше. Благодаря ви. И с това давам думата на господин експерта. Благодаря ви. Накратко ще ви представя проучването. Наименованието на проекта е сравнително проучване на целта, обхвата и процедурите в рамките на оценки на въздействието, извършвани в държавите членки на Европейския съюз. Целта на проучването е, е да се съберат примери за най-добри практики, които да бъдат изложени в рамките на дискусията за оценката на въздействието на регулацията на ниво Европейски съюз. Целта на проучването е да инициира дискусия за използването на оценки на въздействието на ниво Европейски съюз. Подходът комбинира преглед на документи, както и структурирани интервюта на национално и регионално равнище. Проучихме 8 държави членки на територията на Европейския съюз. И така образецът, с който работихме, включваше 8 държави Германия, Франция, Дания, Унгария, Холандия, Полша и Обединеното кралство. Системите за оценка на въздействието възникват в резултат от необходимостта за справяне с проблема на така наречения регулаторен провал. Като цяло, целта на подобни системи е постигането на по-добро законодателство, на по-добра регулация но те прилагат различни подходи. Някои системи се залагат по-скоро на доброто управление, на прозрачността, а други търсят определение на това какво представлява по-доброто законодателство. В това подобряване на законодателството се включват, например, намаляване на разходите, намаляване на административния товар и намаляване на броя на новоприетите разпоредби. Интересно е, че в някои държави членки има тенденция за сближаване на системите за оценка на въздействие с системи, в центъра на които стои проучването на това какво представлява по-доброто законодателство. Това е подходът, който се прилага на ниво Европейски съюз. Различните оценки на въздействието водят и до възникването на различни системи за оценка на въздействие, в зависимост от целта на оценката. Нека разгледаме системата за оценка на въздействието на ниво Европейски съюз. Както вече опоменах, на ниво Европейски съюз тази система се фокусира по-скоро върху дерегулацията, върху намаляването на разходите, например за бизнеса. От 2000-та година насам системата за оценка на въздействието на ниво Европейски съюз е много по-интегрирана прилага много по-широк подход към определянето на това какво представлява по-доброто законодателство и по-доброто регулиране. Като цяло в Европейския съюз има много добре развити механизми за наблюдение. Има отделни звена за оценка на въздействието на ниво институции на Европейския съюз, например в генералните дирекции на комисията. Като цяло системата, прилагана от Европейския съюз, има своите предимства спрямо системите, прилагани в отделните държави членки. Но има още какво да се направи. На основ... основата на проведените от нас интервюта, както и на проучване, извършено от Европейската сметна палата, се опитахме да очертаем кои законодателни инициативи подлежат на оценка на въздействието и кои не. Трябва да има по-систематично извършване на оценка на въздействието във връзка с законодателните инициативи което да се основава на по-точни количествени показатели, както и на анализ на вариантите за политика. Установихме, че при оценките на въздействието не винаги се придава една и съща тежест на различните варианти за политика. Те не се разглеждат в своята цялост. Нерядко не се разглежда и възможността за непредприемане на действия. Европейската сметна палата започна установи, че не винаги консултациите се използват ефективно за предоставяне на информация за различните етапи от оценката на въздействието. Сметната палата също така установи, че в резултат от оценките на въздействието не винаги се очертават различните варианти за политика. Що се отнася до Европейската комисия, то е факт, че до момента тя като че ли най-често е използвала оценка на въздействието. В Европейския парламент и в съвета докладите от оценките на въздействието не се обсъждат систематично – въпреки че има някои примери за добри практики в тази област. Два от по-общите резултати на това проучване са свързани с това, че различните инициативи, законодателни инициативи се разглеждат изолирано една от друга – Това води до риск от разпокъсаност на законодателството и от прекомерно регулиране. И накрая явно има възможност за по-нататъчното развитие на последващата оценка на въздействието на законодателството. Тоест, може да се извършва оценка на въздействието не само по отношение на процеса на приемане на законодателството, но и по отношение на ефекта от него. По отношение на системите за оценка на въздействието, очертахме някои области за потенциално усъвършенстване. На първо място трябва да има по-балансирана оценка на вариантите за политика, като най-вече трябва да се включва и вариантът за непредприемане на никакви, на никакви действия. Оценката от въздействието трябва да се използва на всички етапи от работата по дадена законодателна инициатива. Трябва особено да се наблегне на отделните заинтересовани страни. Особено внимание обръщаме и на ефекта от така наречените механизми за обратна връзка. В момента няма особено голяма прозрачност по отношение на връзката между оценките на въздействието и резултатите от законодателната дейност в Европейския съюз. По-добре, както вече споменах, трябва да се интегрира последващата оценка на въздействието в цялостната система за оценка на въздействието. Трябва също така по-широко да бъдат взети предвид хоризонталните аспекти на законодателната дейност, за да се избегне потенциална разпокъсаност на законодателството. Каква е ролята на Европейския парламент по отношение на оценката на въздействието? Нерядко се е посочвал фактът, че Европейският парламент трябва да участва още на ранен етап в извършването на оценки на въздействието, например чрез разработване на пътни карти за оценки на въздействието. Трябва също така парламентарните комисии по-систематично да разглеждат оценката на въздействието А що се отнесе до същинското извършване на оценки на въздействието, то има възможности, потенциал за използване на повече ресурси на ниво парламент, например за проучването на въздействието на изменения. Сега ще се спра по-подробно върху оценката на въздействието на национално равнище. Както вече упоменах, различните системи за оценка на въздействието могат да преследват различни цели в зависимост от ситуацията в държавата членка. Редица държави членки явно прилагат системи за оценка на въздействието, които отговарят на поставените първоначално цели, функционират добре, но не се основават на примери за добри практики. Основният извод е, че няма съвършена система за оценка на въздействието. Има много различни системи, които преследват различни цели. На този слайд са представени някои от различията, които установихме на национално равнище. Например, по отношение на съдържанието и обхвата на оценките на въздействието, ясно установихме, че в някои държави оценката на въздействието е част от разработването на политики – това са държави, които вече доста отдавна, от 80-те години насам, използват оценката на въздействието. Държави като Обединеното кралство, Дания, Холандия. А в други, като например Полша и Италия, оценката на въздействието се използва съвсем отскоро. Що се отнася до целите на оценката на въздействието, Упоменах, че трябва да правим разлика между по-широкия подход и по-стеснителния подход, определението на добро законодателство. Някои системи за оценка на въздействието се опитват да решат проблема на така наречената законодателна инфлация – Пример за такива системи са Франция и Италия. А в други държави Системите за оценка на въздействието целят най-вече намаляване на разходите за спазване за бизнеса. Такива държави са, например, Холандия и Дания. В трета група държави се прилага по-широк подход, т.е. набляга се както върху намаляването на административната тежест, така и върху по-широкия контекст на оценката на въздействието. Това разграничаване не е окончателно. Uh, По отношение на приложното поле, виждаме, че не винаги то засяга цялото законодателство. Има изключения е, може би, примерно на ниво федерално законодателство е национално. А, друг важен момент е, че тази оценка се провежда в различен момент на оценка на политиката. Понякога по-рано, когато се подготвя работата по предложението, а в други случаи, когато вече е изготвено предложението или по време на изготвянето му. Е, по отношение на методологическите аспекти на оценката, една от разликите е, че между една интегрирана система и по-отделните системи, които разглеждат отделни въздействия. Е, Холандия и Дания имат отделни оценки, които отглеждат, отглеждат аспекти на околната среда или аспекти за бизнеса, докато в е, Обединеното кралство Италия, Франция, и на европейско ниво е по-интегрирана системата и се отчитат повече въздействия. Друга разлика, която наблюдаваме е начина на провеждане на оценката, т.е. дали се провежда изцяло наведнъж или на различни етапи. Дания и Холандия провеждат оценките на въздействията много рано и след това правят по-задълбочена оценка на по-конкретни аспекти в по-големи подробности. Що се отнася до реално методологията, установихме, че насоките за оценка на въздействие са доста подобни във всички страни членки. Търси се постъпателен подход, има цели, етапи, съответно въздействия. Но има и разлики. Примерно, вариантите за политика понякога получават по-голям акцент, понякога по-голям акцент се слага на предпочитания вариант – Тоест, някои системи, Франция, Унгария и Италия, слагат по-голям акцент на един вариант, а други системи анализират всички варианти за политика, както примерно се случва това на европейско ниво. А някои страни членки имат много добре разработени методи за някаква количествена оценка на разходите. Това са Дания, Холандия, Обединеното кралство. Там методологията е много разработена и е залегнала много дълбоко в системата за изготвяне на оценка за въздействията. По отношение на въпроса за контрола на качеството, също изследвахме и това. Има няколко примера където има централизирани органи за оценка на качеството, свързани само с оценката на въздействията в Холандия и в Обединеното кралство. Но няма орган, както съвета за оценка на въздействията на европейско ниво. В някои случаи, т.е. доста често, е, контрола от качество, на качеството е само една от функциите на съответно отговорния орган. Примерно във Франция и в Полша е, органа се занимава и с оценка на въздействията съответния, но има и много други функции, което си има своите последици. В други случаи има независими органи, които оглеждат отделни аспекти на оценката. Примерно националните лабораторни съвети в, в Германия, които оглеждат административните тежести и съответно разходи. Това е едно много, един много независим орган, който обаче оглежда само един аспект от оценката. Има данни, че контрола за качество е по-скоро е, законодателен и процедурен процес, т.е. вижда се дали е направена тази оценка, но не се оглежда в подробности качеството или резултата по отношение на качеството. И това е сходен изход за цяла Европа. Е, в Унгария, например, просто се проверява има ли изготвена оценка на въздействието или не. Що се отнася до консултациите, една друга доста важна тема, когато говорим за оценка за въздействие, на въздействията, първата разлика е кога се провежда тази консултация в Дания, Германия консултацията се провежда много рано и съответно резултата се отчита в оценката на въздействията много рано. В други случаи консултациите се провеждат след изготвяне на оценката на въздействието. Тоест, това е консултация на проекта или окончателния резултат от е, оценката на въздействията и това си има своите последици, защото се отразява по формулирането на вариантите за политика, защото ако рано се отразят мненията на заинтересованите страни, много по-рано се формулират и вариантите, а когато по-късно се отчитат, съответно тяхното мнение е много по-малко има отношение към процеса или евентуално към това, което може да се промени в процеса. В, на някои места са по-формализирани начините за консултации, друга не има. Министерствата имат голяма марш за решаване кога да се случва това. В е, Холандия, примерно, процесът е много неформален. А, също е интересно да се види, че е, консултациите се считат и като механизъм за надзор или контрол на качеството, т.е. извършват същата функция като един независим орган за контрол на качеството. Това често се споменава за Германия, където консултациите между министерствата или трети заинтересовани страни е, всъщност подобрява или се счита, че подобрява качеството на оценката на въздействието. Също огледахме и резулт... не само системите, но и резултатите от оценките на въздействията, т.е. защо се използват те и как се използват. Първо, разгледахме кои са резултатите, чисто физическите резултати, материални такива, доклади, обяснителни меморандуми и така нататък – Има много голям, много широк е, кръг от е, различни видове документи, пояснителни, така наречени на английски cover sheet. От проведените интервюта и литературата, която сме ползвали, изглежда, че е, има много големи разлики в това как се използват е, оценките за въздействие. Е, Понякога става дума за консултация или за обясняване на процеси на политиката на заинтересованите страни. Понякога се разглеждат тези оценки на въздействията от законодателите парламента, например в е, Германия, Дания, Обединеното кралство, е, Холандия от Обединеното кралство. В други страни те се считат само като начин за обяснение на определен подход на действие. В Германия бе даден пример как една оценка за въздействията се всъщност се приема за начин за подпомагане на законодателите да подсилят своето предложение. И а, накрая целевите групи също са различни, т.е. кои са потребителите на оценките на, за въздействие. В Унгария това е само правителството, примерно. Другаде може да бъде правителството и парламента, но не и от други. А в трети страни се ползва и от трети заинтересувани страни. Поня... това, разбира се, зависи и дали съответните оценки излизат на интернет и дали имат възможност да бъдат ползвани от други. Разликите в различните страни членки са големи. Накрая в презентацията предлагаме и някои най-добри практики. Обобщили сме ги в няколко групи. Общи добри практики, т.е. аспекти, които смятаме като цяло, че са добри практики. И конкретни е, примери за добри практики, т.е. неща, които следва да се правят, ако искаме да се посрещнат определени цели на оценката на въздействието. Общите добри практики са примерно провеждането на общи инициативи, ранна оценка при формулиране на предложението защото по този начин се отхвърля достатъчно рано твърде скъпите или неудачни варианти на политика. А, също заинтересуваните страни могат да дадат своите мнения, които да бъдат отчетени достатъчно време в изготвянето на предложението. Също систематичното оглеждане на различните варианти на политика се смята за добър вариант, т.е. да се поставя еднакъв акцент на различните варианти. Да има контрол на качеството е, на няколко нива или надзор. Какво означава това? Веднъж централно, така че да е ясно, че качеството на оценката въздействието е равномерно във всички области или отрасли и също така може да има някои аспекти от, от контрола на качеството да бъдат централизирани, т.е. да се използва данни от експерти достатъчно бързо. На европейско ниво, например, отделните генерални дирекции могат да използват своя опит в определени теми. Друга добра практика е да се е, търси връзка между целите на оценките на въздействие. А сега конкретни добри е, практики. Това е намаляването на така на законодателна инфлация т.е. да няма излишни законодателни текстове. Анализа на различните опции или варианти за действие е много важен, особено анализа на варианта да не се прави нищо – защото може на моменти, ако се докаже, че да не се прави нищо е по-добрия начин, то може да бъде възприето като практика. Е, също е, трябва да има контрол и консултации, контрол на качеството и консултации, т.е. да има обратна връзка и да е ясно, че законодателното предложение работи по начина по който се очаква. Е, трябва да има последваща оценка на оценката на въздействието така че да се види е, дали всъщност законодателният текст е най-търсения и дали си постига решенията, е, задачите. И накрая, ако трябва да се оцени какви са резултатите, е, желателните резултати от една оценка на въздействието, трябва да се види дали се стига до преразглеждане на законодателни предложения, дали се упростяват или изменят предложенията в резултат на законодателната оценка. Сега, по въпроса за дерегулацията, става дума главно да се намали разходите за бизнесите, защото по отношение на методите, от, така се видя, че е, качество, оценката на качеството и опита в това отношение е много важно. Много е важно да се направи е, анализ. Това е важен елемент от цялостната оценка на въздействието. Що се отнася до управлението, контрола върху качеството и консултациите, бе установено, че е необходим компетентен експертен орган, който да изчисли разходите по извършването на оценка на въздействието и да установи дали е било ефективно нейното провеждане. Що се отнася до консултациите с управляващите органи, важно е за външните заинтересовани лица да бъдат привлечени към оценката на въздействието. Така те ще могат пряко да окажат въздействие върху разработването на политики. В рамките на оценката на въздействието предложенията трябва да се основават на разходите за осъществяването на дадена политика спрямо проистичащите от нея ползи. И накрая се спряхме в по-широк контекст върху по-доброто законодателство. Една интегрирана оценка на въздействието трябва да се спира върху широк диапазон от потенциални ефекти, не само върху разходите и ползите. В областта на управлението, контрола върху качеството и консултациите, прозрачността е част от цялостния процес. Т.е. консултации трябва да се извършват в рамките на целия процес, трябва да се осигури и участието на заинтересованите страни. По този начин ще се постигне и прозрачност. А що се отнася до желателните резултати от оценката на въздействието, то тя в крайна сметка трябва да се използва от ключовите субекти, отговарящи за вземането на решения в разработването на политики, като се вземат предвид и становищата на заинтересованите страни. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря и на въпроси. Председателят, благодаря ви. С това давам думата на госпожа докладчика. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Позволете ми първо да благодаря най-сърдечно на господин Яновски и неговите колеги за представенето на това изследване, както и за провеждането на едно много обстойно изследване, което ще ни помогне да подобрим оценката на въздействието тук в парламента и в комисията. Благодаря много за тези заключения, които бяха представени тук. Ясно е колко е трудно да приведем към общ знаменател и е, дори системно да обхванем различните оценки на въздействието в отделните държави членки. Но именно това е целта, е, която, която си поставяме на основата на това изследване и затова благодаря много сърдечно на господин Яновски и неговите сътрудници. Аз ще направя няколко коментара, господин председател, и ще ги свържа с това, което току-що чухме. Ще се придържам естествено към основната линия на моя доклад. Естествено, че първо трябва да си поставим въпроса каква е целта на една оценка на въздействие – Изложението на господин Яновски ни показа, че обикновенно оценката за въздействието се използва е, за по-добро регламентиране в държавите членки, но времено има и държави членки, които използват този инструмент само за да е, получат по-ясна представа за разходите и да постигнат ефективност на разходите. Ние бихме желали да обединим двата аспекта. По отношение на по-доброто регламентиране, струва ми се, има е, съгласие тук в комисията. А що се отнася до ефективността на разходите, мисля, че също бихме могли да постигнем консенсус. Но особено важно е, естествено, да помислим за това е, как да регламентираме нещата по-добре, какви структури да е, създаваме или към какви структури да се стремим в тази връзка. На второ място е, ще спомена нещо, което и господин Яновски спомена на два пъти. Много е важно да проведем разисквания, да проведем дебат за различните възможности. Съществуват много опции. Ние знаем, че в отделните комисии е, има много колеги, които критикуват е, оценката на въздействие, която се провежда от която се възлага всъщност от комисията. Някои от нас намират е, тези оценки за въздействие добри, други не. Затова е хубаво да сме добре информирани за всички варианти на оценка на въздействие, които се практикуват. има е, опции, които в никакъв случай не се препоръчват е, на базата на е, изследването, което бе представено току-що в някои държави членки има и опит с подобни оценки на въздействието. И на трето място ще подчертая още нещо, което е много важно. Важно е държавите членки да провеждат е, оценка на въздействието и оценките на въздействието, които се извършват, е, да се актуализират във всяка отделна фаза, да се е, адаптират към ново възникналите потребности. Е, важно е естествено да говорим и за е, предварителните е, оценки на въздействието ексанте и за последващите експост. Има и много-много други въпроси, по които трябва да вземем решение. Това, което в доклада на експертите не е изяснено, е какъв да бъде обхвата на проверката – във връзка с по-доброто регламентиране и с постигането на по-голяма ефективност на разходите. Това, което на мен все още не ми е ясно е какво в крайна сметка в държавите членки е предмет на оценка на въздействието. Освен това, на е, европейско равнище ние би трябвало да възприемем някакъв подход, така че тези въпроси, за които говоря, са от е, много голямо значение при по-нататъчните разисквания. Но когато говорим и за делегираните актове, е, е много важно също да предвидим оценка на въздействието на европейско равнище, макар че е, там приложното поле, обхвата ще бъде по-тесен. Ще ви помоля във всеки случай да ни кажете нещо по въпросите, които вече формулирах. И освен това, още един много важен въпрос. Независимият характер на органа или на механизма, е, който се е наложи в отделните държави членки. Вие положително във вашето изследване е, сте направили подобно проучване. В някои случаи в държавните членки има външни органи, независимо от е, министерските структури. В други държави членки в отделни министерства са включени органите, които извършват оценка на въздействието. Какво е вашето впечатление и какво препоръчвате? въпрос към господин Яновски. Оценката на въздействието в е, държавите членки е, се провеждат паралелно с оценката на въздействието на комисията, но е, може би в някои държави членки се използва и механизъм, който да кажем е подобен на механизма, по който се извършва оценка на въздействието при нас в Европейския парламент към момента. Това би било интересно е, да научим нещо повече. Ако е, има такива е, механизми в държавите членки, които се приближават до нашата практика в Европейския парламент. Още веднъж благодаря много на екипа работил по това изследване и наистина подчертавам, че е много важна тази информация. Тя е опит за систематизиране на практиката на държавите членки. Първо, благодаря а, благодаря за изследването. Също имам няколко кратки въпроса. Въпроса за независимите е, оценки на въздействията или външните такива. А именно как е, на практика в страните членки се решава този въпрос. И е, според мен от моите впечатления Комисията не може да се сравнява с министерство в страна членка и в такъв смисъл въпроса е как е, може да се оценява независимостта на органите, извършващи оценката. И въпроса за фундаменталните права, социалните аспекти – как е, страните членки или съответните им органи се занимават с тези въпроса? Смятате ли, че това може да се разглежда и на европейско ниво да се прилага? И от тук третият ми въпрос, е, последващата оценка, така наречената оценка експост. От е, гледна точка на комисията, която е пазител на договорите, тя също би могла да прави последваща оценка. Особено в е, областта на социалните последици и на основните права, което според мен е необходимо. Е, може би вие можете да коментирате страните членки как решават този въпрос. Председателят благодаря колегата Викстрям. Благодаря, господин председател. работи ли техниката. Имам чувството, че не ме чувате. Първо искам да благодаря на господин Яновски за интересното му представяне. Благодаря и на колегата Ниблер за доброто сътрудничество, което осъществявахме до този момент. Важно е да осъзнаваме, че упростяването като процес ще отнеме дълъг период от време. Трябва да вземем предвид, че упростяването на организационните структури, както и на начина на мислене е дългосрочен процес, който протича по различен начин в различните държави членки. Повишаването на качеството на оценката на въздействието включва участието на всички засегнати страни и на всички аспекти, било то подготовката или същинското извършване на оценки на въздействието. Преодоляхме финансовата криза, Държавите членки все още обаче си поставят реализирането на економии като цел. Това обаче не би трябвало да се отразява върху работата ни в областта на оценките на въздействието. Съгласна съм с колегата Ниблер, че те трябва да включват аспекта разходи. Понякога са необходими и доста големи разходи, за да се постигнат такива мащабни промени в системата. Що се отнася до дерегулацията и намаляването на разходите, то всички сме на едно мнение. Но в дългосрочен план, а именно с оглед на участието на всички заинтересовани страни, както и на засилване на демократичната прозрачност, то не мисля, че трябва да се ръководим от аргумента за намаляване на разходите. Онези, които вземат ключовите решения, трябва да се погрижат за това да разполагат и с адекватен размер на средствата. Въпросът ми към господин Яновски е следният. Как можем да съчетаем и двата елемента – дългосрочно упростяване на системата и реализиране на економии. Бих искала да знам как в отделните държави членки се съчетават тези два аспекта, като се има предвид, че до този момент те са се развивали по различен начин. Ще ви дам за пример моята страна. Там нееднократно се отбелязва колко е важно да се подобри качеството на докладите, изготвени в резултат от оценки на въздействието. Споменава се, че е необходима реформа на законодателството с оглед намаляване броя на законодателните актове. Но как се постига това, като същевременно се осигури адекватен размер на средствата? Трябва да помислим по този въпрос в бъдеще. Трябва да помислим и кой в бъдеще да участва в анализа. Искам да подчертая, че и отделни членове на парламента трябва да имат достъп до резултатите от оценки на въздействието. Председателя господин Цвивка. Извикле интересуюнца презентация, przygotowana. Благодаря. Презентацията на господин Яновски, неговия екип, бе много интересна. Тя обхваща множество възможности, които се практикуват или биха могли да се практикуват в държавите членки. Очудвам се, че са внесени е, някои изменения към е, доклада на госпожа Ниблер. Очудваме съдържанието на част от измененията, свързани с е, практиката на отделни държави членки. Ние, като законодателен орган на европейско равнище, ние би трябвало да следваме нашата цел да подобрим е, правното положение, да подобрим качеството изобщо в тази сфера. Естествено, ние знаем много добре независимо от това дали става дума за предприятие, за институция или за гражданин, разходите са изключително важни и трябва да се отчитат. Естествено, трябва да се включват в оценката на въздействието. Но понякога е още по-важно как точно се възприема правото или законът, правният акт, дали е добре подготвен, дали е, е съобразен с е, действителността и така нататък. И от тук следва и необходимостта оценката на въздействието да обхваща различни равнища и да имаме оценка на въздействието и ексанте и експост. Благодаря още веднъж за презентацията, която обхваща множество аспекти. Не чух нищо по един елемент, който според мен е важен. И ще ви помоля да допълните вашето изложение. В рамките на вашето изследване би било добре да има и заключение относно резултата на оценката на въздействие. В някои е, оценки на въздействието се постигат по-добри резултати, отколкото при други. дали можем да направим, е, да кажем, едно такова заключение, че е, оценките на въздействието, които са проведени от независими органи или е, фирми, институции, са по-добри, отколкото онези, които са извършени в рамките, да кажем, на министерства или други структури, които нямат независим характер бихме могли, може би, да е, подобрим практиката в бъдеще. Освен това, много важно е да се обхване именно въздействието на един правен акт е, за нас като законодателен орган. Това е изключително интересно. Как точно да предотвратим евентуални грешки или пропуски в е, законодателната дейност, които да което да доведе до по-добра практика. Давам думата на Диана Уолис. Благодаря. Благодаря за презентацията. Благодаря и за доклада на госпожа Ниблер. Действително много размисли предизвиква темата и Проблема винаги е, че ние сме в много уникална позиция като транснационален законодател. Много интересно да видим колко различни разлики има в подходите за по-добро законодателство или намаляване на разходи и на административно бреме. Но тъй като самата тема оценка на въздействието по крива толкова много, се безпокоя, че ние като парламент в тази финансова криза използваме ресурси, а, а може би можем да постигаме по-добър резултат, ако използваме, примерно, услугите на библиотеката, които в момента не са използвани достатъчно парламента и бюрото искат именно да развият тази служба, като се има предвид, че ние имаме все по-големи отговорности по силата на Леписабонския договор. Затова нека да използваме а, средствата и материалната база, която имаме на свое разположение. А също така и да не забравяме, че на последните заседания на Бюрото на парламента генералният секретар даде предложение за звено, което да оглежда каква ще е допълнителната полза от всяко предложено ново законодателство, което е своего рода оценка на въздействието. И ако ще е така, е, по-добре е да направим така, че усилията да бъдат е, обединени, да е ясно, да има ясна пътна карта за функциите на всяко звено от нашата администрация. Е, добре е, ние надали можем да помним за всяко отделно нещо, което всеки колега прави, но трябва да има възможност да, да сме наясно с възможностите, които можем да използваме вече тук, които съществуват в парламент. Председателят, благодаря ви. Но би било наистина много мащабен проект да проучим дейността на цялата администрация. Oh, благодаря ви за въпросите. Те бяха наистина немалко. Ще се опитам да отговоря на всички. Ще започна с въпроса за независимостта, тъй като на няколко пъти го засегнахте. Това е една доста сложна концепция, тъй като независимостта може да се разглежда на различни нива. Независимостта на извършващия оценката, било то физическо лице, организация или компетентен за това орган. Съдейки по досегашния опит на държавите членки, можем да обобщим, че контролът върху качеството обикновено се извършва от организация или лице различни от онези, които извършват самата оценка. Това е добра практика. Що се отнася до използването на външни организации, то това често се прилага, както вече споменах. Все още не е ясно каква е добавената стойност на използването на външна организация или външна структура – било то организация извън дадено национално правителство или извън Европейската комисия. Не е ясно каква е добавената стойност на този подход в сравнение с използването на орган или служител на ниво конкретната институция, където се извършва оценката. Но като цяло се наблюдава определено ниво на независимост. Това установихме в резултат от проучването си в 8-те държави. Повдигнахте и въпроса за различните аспекти, различните видове законодателни актове, върху които трябва да се спре оценката на въздействието. Споменахте така наречените делегирани актове. Наблюдава се много ясна тенденция за разграничаване на различните аспекти, като например времевия аспект или аспекта свързан с разходите. Основната ни препоръка е да се прави системно такова разграничаване, т.е. още от самото начало да се очертаят областите, върху които ще се спре оценката на въздействието. Много е трудно да се постигне баланс между отделните области, тъй като оценките могат да покриват редица законодателни инициативи. Балансът е труден, като се вземе предвид и необходимостта от заделянето на средства за адекватно извършване на оценката сравнение между парламента и това, което се случва в страните членки. Парламентът, разбира се, е уникален орган и в повечето случаи, ако сравняваме, е, страните по-скоро действат подобно на комисията. В тази област може да се правят сравнения. Е, не, разбира се, 100% в случаите, когато националните парламенти се занимават с оценка на въздействията, има някои примери за парламенти, които имат повече правомощия за надзор и за контрол на качеството. Мисля, че във Френския парламент има един орган, който в голяма част се занимава с оценките на въздействията но като чало парламентите не са ангажирани в тази система. Понякога ги дискутират. Доста е ограничен ангажимента им с е, изготвянето на оценки. Е, пореглеждам си сега въпросите. Социалните аспекти, основните права. Мисля, че когато става дума за интегрирани оценки на въздействието, именно това са неща, които биха влезли в такива едни интегрирани оценки, т.е. там да се разглеждат по-голям кръг въпроси. Има страни, където тези оценки са по-интегрирани, системите са по-интегрирани. Много... И тогава се отчитат и социални съображения. Но не, винаги се прави това е и във всички случаи не е последователно. Но така, открихме, че в по-всеобхватните системи определено се засягат и елементи от социални въпроси и въпроси за основните права. Е, въпроса за опростяването и за спестяването на разходи. Разбира се, това е много важна тема. И доколкото разбрах, ставаше дума за средствата необходими за извършване на самата оценка на въздействието и какви са начините да се спастят те. Тук отново се прави компромис между оценките на въздействието, които дават по-добри е, резултати или помагат да се постигнат по-добри резултати с по-малко средства Та в такъв смисъл, може би е добре да се инвестират известни средства първоначално в оценката на въздействията, за да ги намалите по-нататък. Но разбира се, това отново е тема, която трябва да се разгледа в по-големи подробности. Но е следно да се отчет... следва да се отчете този момент, че ако се извърши оценка на въздействието достатъчно средства, вероятно дългосрочно тя ще допринесе за спестяването на средства, защото ще даде възможност и да се филтрира скъпо струващи дейности по създаване на законодателни текстове. Друг въпрос имаше, може би последен, дали, да коментираме дали независимите оценки на въздействията дават по-добри резултати от другите дали някои системи дават по-добри резултати от други. Много труден въпрос. Много трудно е да му се даде отговор. Е, опитахме се да го огледаме, когато оглеждахме въпроса за резултатите и как се из... използват от... оценките, за да се подобрят тези резултати. Мисля, че един важен е, момент, когато говорим дали независимите оценки дават по-добри резултати, е да отчитаме, че оценката е процес. Тоест, ако се извършва от едни и същи лица, от едни и същи органи, от органите, които или лицата, които създават законодателството, може би това ще допринесе за избягване на проблеми, за включване на повече аспекти, отколкото ако с тази оценка се занимават е, външни лица но от друга страна има си своите предимства в това органите, е, да, които формулират законодателство, да имат отношение към, да бъдат включени в е, оценката на въздействието. Е, Германия има примери, когато оценката на въздействие, когато се формулира като процес, всъщност може да допринесе, защото нейните резултати се включват в целия процес още преди да е изготвено законопредложението. Опитах се да отговоря на всички въпроси. Надявам се, че не, ги, не пропуснах никого и се надявам, че ви бях от полза. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че вашите обяснения бяха интересни и много полезни. Докладчикът Ангелика. Благодаря, господин председател. Ще отговаря на госпожа Викштрем за това дали имаме опит във връзка с комбинираните форми на оценка. Ще кажа, че в някои случаи държавите членки правят изчисления само на разходите, които възникват при прилагането, да кажем, направен акт. В другите държави и членки обаче се разглеждат други аспекти, да кажем, социални аспекти, права на човека и така нататък. Смятам наистина, че би било добре да се комбинират тези два подхода и тези два аспекта. При всички положения обаче трябва да знаем, че в някои случаи аспектите, които не са свързани с точни цифрови данни, не са така точно и прецизно измерими, както при други случаи. При всички положения държавите членки до този момент имат, както ви казах, различна практика и като че ли така в практиката са се утвърдили най-вече механизмите на оценка на разходите във връзка с ефективността. Дали би трябвало да помислим за някакво ноу-хау, на експертиза. Тук в парламента. Да, можем утре да поговорим по тези въпроси, но при всички положения, когато се прави оценка на въздействието тук в парламента, трябва да знаем, че ние имаме различни служби, имаме различни отдели тук, да кажем библиотеката, политически отдел, правен отдел и така нататък, е, там се извършва оценка на въздействието е, във връзка с е, работата на администрацията. Но от друга страна трябва да имаме предвид и оценката на въздействието във връзка с дейността на парламентаристите. Така че, за да се получи истинска прозрачност в комисиите, мисля, че парламентаристите при всички положения би трябвало да бъдат включени много по-активно в цялата тази процедура на а, оценка на въздействието, а не само а, съответния отдел да се занимава с а, резултатите от оценката на въздействието на а, работата в администрацията. А що се отнася до контрола, до управлението, да, естествено, това е нещо, което ние при всички положения ще искаме да остане в ръцете на парламентаристите, но утре ще говорим още веднъж по тази тема. Благодаря, казва председателят. Можем да кажем, че сме приключили с тази точка. А сега стигаме до доклада на колегата Курт Лехнер във връзка с автентичните актове в областта на наследяването и европейското удостоверение за наследство. Благодаря, казва господин Лехнер. Ще се спра на най-важните точки от гледна точка на процедурата. Трябва да кажа, че бяха ограничени възможностите във връзка с езиковите версии и превода. Аз положих много усилия да разбера в крайна сметка за какво става дума в този документ и най-вече да мога в да формулирам нещата така, че всеки в парламента да може да проследи моя мисъл и да може да се запознае с текста. При всички положения мисля, че е, е препоръчително колегите да поискат е, целият документ и да се запознаят щателно с него. Има доста възражения, изказани от колеги, но аз, е, така да се каже, изразявам една положителна оценка – и смятам, че в резултат на дискусията сме стигнали до един по-добър резултат. На трето място ще подчертая, че в миналото и аз, и докладчици в Сянка, и други колеги поддържахме един непрекъснат диалог с съвета, така че позволете ми да благодаря и на представителите на съвета, и на представителите на комисията за готовността да разговаряме. Особено важно бе да видим какво ще бъде въздействието върху правните системи в е, нашите държави членки, тъй като и вечното право, и процесуалното право, и е, наследственото право, правото по отношение на унаследяването, са доста различни в държавите членки. Важно бе естествено да изясним проблемите и то по един много професионален начин. Естествено, че има различия в е, системите на национално равнище. Надявам се, че на тази фаза и при първо четене съветът е, няма, така да се каже, да налага някакви свои виждания, без да се съобразява с е, изказаните възражения или желания и предложения. Що се отнася до графика, дано да го спазим. Е, на 5 май ще приключи срока за обсъждане на измененията и за внасяне на изменения, а след това ще видим вече как ще се развият нещата, като че ли е по-добре да не фиксираме точни дати в момента, за да не трябва после да ги променяме, но до края на годината се надявам да приключим с това досие. В е, краткия текст съм се спряла само на някои предложения и на някои аспекти, именно поради причини свързани с превода. Но при всички положения ви уверявам, че съм анализирала много щателно, много задълбочено всички становища, всички мнения, всички изменения, които стигнаха до мен. Да, има и целеви конфликти. Точно си решил един проблем и изведнъж се появява следващият проблем, който също е, така да се каже, проблем свързан с целите, но има и въпроси, които можем да продължим да обсъждаме с колегите на двустранна основа. Много се надявам, че ще намерим едно задоволително за отделните страни решение. Всъщност, основният е, момент на цялото предложение е, е критерият е, за свръзка или обвързващите критерии за юрисдикцията и приложимото право и нещата се свързват с обичайното местопребиваване. И възможността а, при определен избор на а, друго право, на различно от отечественото, е, процедурата да се прехвърли към съответния правораздавателен орган. Това, както казах и при първото си изказване по темата, е предложение на комисията, с което аз съм съгласен в общи линии. И изхождам от разбирането, че повечето колеги също приемат един такъв принцип. А, освен това, що се отнася до гражданството, до право, избора на право, има различни виждания, но именно това обичайно местопребиваване е, е основната връзка в предложението на комисията би трябвало, може би, в една точка към преембила да се включат няколко е, параграфа, които да е, определят точно понятието обичайно местоживеене. Но е, обичайното местоживеене е по този начин ще придобие статута на самостоятелно европейско понятие в резултат на правораздавателната практика на съда, понятието ще придобие съвсем ясни контури. По отношение на данъчните въпроси също а, трябва да свържем нещата с а, този критерий за свръзка или обвързващ критерий. Кой данъчен орган в крайна сметка ще бъде компетентният орган в този случай. наскоро във връзка именно с дело по издръжки и с данъчни спорове се стигна в крайна сметка до едно определяне на понятието обичайно местоживене. Но желанието е наистина да се обединим около едно понятие Винаги съм казвал, че съм против така, поставянето на някакви ограничения. Смятам, че компетентният съд би трябвало да може да определя определени срокове, но компетентният съд вече ще се определя в зависимост от основния критерий. Естествено, че в никакъв случай е, не ми се ще да при, предвиждаме и някакви изключения. Е, до този момент е, в някои от държавите членки критерият е бил гражданство, но в момента, в който аз променя обичайното си местоживеене, както в момента се предвижда да се приеме като критерий, аз ще мога вече да избера и друго право и съответно въпроса с наследството да се решава на основата на друго национално право. Когато говорим за компетентен орган и за подсъдност, е, трябва да определим, че не става дума за е, е, така, съдебни спорове, а, а, защото в някои държави членки всъщност въпросите свързани с наследството не се решават непременно от съдебни органи. Има и други системи. Така че е, трябва всъщност, е, е, може би да се опрем на органа, който ще отговаря за издаването на европейското удостоверение за наследство, като така, изходен момент. В член трети ще трябва да се определи именно дали европейското удостоверение и съответния орган, който ще го издава, е, ще из... поеме и функции на съда. Е, в някои случаи има е, само съдебни органи, които отговарят за решаването на наследствените е, дела. В други случаи нотариусът е, по е, решение на съда може да се заеме с случая. Така че съответната държава член определя и процедурата, но по отношение на европейското удостоверение за наследство ще добавя още няколко обяснения в момента в който се издаде такова удостоверение за наследство, трябва да имаме предвид, че не става дума за е, съдебен акт в резултат на съдебно решение. Не. Е, добре, в Германия тези удостоверения за наследство се издават от е, съда за по наследствените дела. Но в други държави членки има други органи, които не са съдебни органи, които издават именно такива удостоверения. Възможно е да има самостоятелно звено, което да води регистъра и така нататък. Но какво става сега в случаите, в които, да кажем, наследодателят е починал в друга държава, не в е, държавата на происход е, е, и там се намира и съответното имущество. Въпросът е да има някакъв е, орган, който да може да издаде европейско удостоверение за наследство и това европейско удостоверение за наследство да е, действа и да се признава както в страната на происход, така и в страната на е, обичайното местоживеене, така и в страната на смъртта на наследодателя. В Германия ние непрекъснато се сблъскваме с големи проблеми, тъй като е, има случаи, в които се появява изведнъж някакво завещание, започва оспорване на е, е, взето вече решение по подялбата или предоставяне на имуществото на починалия, фиктивните или действителните наследници започват да спорят, започват да се съдят, проблемите са големи какво да кажа. Естествено, трябва да ограничим достъпа до издаване на такова европейско удостоверение за наследство. Само в случаите, които имат трансграничен характер, ще се допуска и издаване на европейско удостоверение за наследство. В е, другите случаи не се налага е, да имаш такова европейско удостоверение, тъй като националното удостоверение върши работа. И тъй като стигам сега и до е, автентичните документи, трябва да дам някои пояснения. Да, говори се за признаване на автентични документи. Е, понятието признаване е любимо, тъй да се каже, и предпочитано на европейско равнище. При нас обаче се оспорва, защото не е съвсем ясно какво точно означава признаване. Признаването, е, в крайна сметка, се определя от това как точно е, е съставен съответният акт. Има книга, регистър за семейното и имущественото състояние на лицата. В някои държави членки И затова аз предлагам да не изискваме легализация, когато става дума за автентични актове, за автентични документи, но тяхната валидност да подлежи на доказване. Комисията сама в Зелената книга относно имущественото и семейното положение на лицата, трябва да обясни понятието. Да кажем, френски е, родители е, живеят известно време в Испания, е, там се ражда дете или там е, осиновява дете, детето е записано в регистъра но след това се връщат във Франция и там съгласно международното частно право е, името на детето не се признава. Това е въпрос на е, правото по отношение на имената на лицата. Това е проблем на международното частно право. Но е, това не е имуществено право. Да, добре, е, може да се каже, че Франция не признава, да кажем, имена, които са записани в е, съответните регистри за е, лицата и за имущественото и семейното и така нататък и личното е, и личните, положение и личните данни на е, новородените, ако документа е от е, Дания, от Испания и така нататък. Но в случая става дума за друг вид е, документи, така че понятието признаване трябва или много добре да се уточни, или е, да помислим за друг вариант. Става дума, да кажем, за е, удостоверение за раждане, удостоверение за смърт, е, удостоверение за сключен брак. Много често се използват именно тези удостоверения, но комисията в своето предложение няма предвид именно тези документи, а има предвид е, други документи, при които има много повече проблеми и в този смисъл аз е, е, приветствам предложението в Зелената книга на комисията. Освен това, по отношение на превода трябва да помислим е, как точно ще се регистрират е, е, заклети преводачи, съдебни преводачи и така нататък, защото превода е много важен в този случай. Вечното право също в член 1, 9, 11 вечно имуществено право, да. Това са и, е, и член 19. Това са текстовете, които се отнасят до тях. Би трябвало е, националното производство, доколкото е, то е действително само с национален характер, да остане незасегнато. Но същевременно, когато имаме трансграничен елемент, когато имаме трансграничен характер на случая, би трябвало да се постараем да облегчим живота на гражданите. Освен това, вида на вещните права е също важен. Когато в дадена държава е, има вечно право, което обаче е, не съществува в друга държава. Е, такива е, разминавания в правната система е, в областта на вечното право има, да кажем, дори и между Германия и Франция. Така че е, за това видът на вечните права е изваден от член първи, но да кажем, когато става дума за случай на осиновяване, тогава е, е, трябва много да внимаваме е, именно при различията в имущественото и вечното право в отделните държави членки. трябва да кажа, че много дълго време размислих какво да ви предложа по отношение на придобиването и прехвърлянето на вечни права. Когато става дума за е, недвижими имоти, когато става дума за е, движими, е, движимо имущество, записано в съответния регистр член 21, параграф 2. Има процедури, има производства в Великобритания, в Ирландия, които изискват особено внимание. Но и в Австрия също съществува определена специфика в в случаите, в които имаме регистрирани е, вещни права в даден регистр на национално равнище, е, а е, наследополучателят, наследникът е чужд гражданин, е, тогава е, при всички положения в Австрия е, въпросите във връзка с наследството се решават от съда. В Германия няма такова задължително изискване. В Германия е достатъчно, да кажем, е, съответното завещание да е, е регистрирано е, при нотариуса, да е включено и в вписването в имотния регистър. Но практиката е различна. В случай, че вие имате е, някакви възражения по това пред, първо предложение, аз съм предвидил и едно второ предложение, е, което не харесвам толкова много, но то е така да се каже аварийно предложение, в случай, че вие не желаете да се съгласите изобщо с първото решение, а именно в случаите, в които е, става дума за вписвания в регистъра с конститутивен характер, тогава е, можем да предвидим един втори вариант. А В е, първият случай имаме деклараторен характер, е, задължителен характер на вписването в регистъра. Естествено, че характера на вписванията в регистъра изискват е, вече определена диференциация. Но, все пак, моето предложение е там, където става дума за вписани права в имотния регистр, да действат националното вечно право. И в такъв случай е, подчертавам, става дума само за предприемане на съответните е, мерки, свързани с е, вписаният имот в имотния регистър. Но не и е, за е, решаване на въпросите, свързани с е, прехвърляне на правото на унаследяване по същество. Защото компетентният е, съдебен орган, съгласно новият правен акт, вече ще трябва да вземе решението. Що се отнася до формата, има все още различни виждания, евентуално модела, който се предлага по Хакската конвенция или някакъв друг модел. А освен това, договорите за наследство не се познават от всички държави членки, но в Германия това е много разпространена практика и когато имате повече участници, повече договарящи се е, в рамките на един договор за наследство, е, трябва да се уточнят нещата. Всеки участник или всеки наследник, е, съгласно договор за наследство, за унаследяване ще се съобразява с съответното право на своята страна. Но в член 18 се уреждат тези е, въпроси, които са свързани е, естествено и с националната практика. Ние няма да се нуждаем от този допълнителен параграф, който е предложила комисията. В никакъв случай не е, не е необходимо такова допълнение. Правата на граждани от трети държави в член 26. също са уредени в член 27 общественият ред. Ние възложихме изследване, един вид оценка на въздействието и един френски професор извърши тази оценка на въздействието, като неговото заключение е, че обществения ред, така наречения Ордер Публик, не е от значение за Европейския съюз и за държавите членки. Аз мятам, че наистина текстовете, предвидени за обществения ред или публичния ред, би трябвало да отпаднат. Защото държавите членки наистина не се нуждаят е, в този случай. Е, не съм се спирал на процесуалното право, изрично подчертавам този факт. Да, това не са чак толкова важни въпроси от политическа гледна точка – но ако специалистите от комисията или съвета стигнат до други е, заключения, различни от моите, нямам нищо против, ще се спра и на процесуалното право. Е, по отношение на заключителните разпоредби, трябва да кажа, че след е, дълго раз... след дълги размисли стигнах до извода, че ние не правим регламент, е, който е свързан с завещание, който което да кажем към момента на съставянето и регистрирането е било валидно, а след това към момента на е, смъртта на завещателя вече не е валидно. Не. Ние не си поставяме такава задача. Може би комисията няма да одобри моето становище, но нека да подчертая още нещо. Аз формулирах следното предложение. Когато лице на по-ранен етап е, е, съставило завещание е, с определена цел, която не би трябвало да се смята за е, обичайна практика и не е свързана с избора на право да не влиза в обхвата на регламента. Нека да подчертая още нещо, че Обединеното кралство и Ирландия не желаят да се присъединят към регламент с подобен обхват. Те използват своето право на отказ от участие. Към момента не виждам как бихме могли да решим проблема, тъй като изискванията, които те поставят, е, са неприемливи за останалите представители на националните държави. Е, ако има възможност за постигане на компромис, със сигурност ще се постарае да направя съответните стъпки, но е, има случаи, в които можем да търсим компромиси и да мислим за различните варианти и случаи и текстове, в които просто не може да се допусне компромис е, и да се направи крачка в страни, е, за да се приближим към исканията на определени колеги. Но при всички положения, колкото и да не сме доволни с е, определени текстове в регламента, аз съм убеден, че като цяло е, новата концепция ще ни помогне да подобрим ситуацията в Европа. 5 май е следващата дата, е, след която вече парламентът смята да открие процедурата по официални консултации с комисията и съвета, в която ще участва докладчикът и докладчиците в сянка, но и други колеги, ако проявяват желание. Предложението на комисията е истинско европейско решение, което ще допринесе за повече правна яснота и правна сигурност като целта е да се запази избора направо в смисъла на фавор тестаменти, да се внесат изменения, да се внесат допълнения и уточнения, които да не внасят изменения, доколкото това е възможно, в имущественото и вещното право на държавите членки. Но е, ние, докладчиците в Сянка, сме убедени, че ще допринесем е, за едно по-добро развитие на правото в Европа. Председателят, благодаря ви от своя страна. Наистина много подробно бе изложението и показа колко сложна е тази материя. Преди да открием разискването, бих искал да ви помоля да спечелим малко време за разисквания, като отложим или изтеглим заседанието на координаторите утре с половин час напред. Т.е. то ще започне утре в 9 часа вместо в 9 и половина. Сега давам думата на колегата Белингуер. Наистина се възхищавам на колегата Лехнер, който е извършил прекрасна работа по тази толкова сложна, комплексна материя. Колегата Лехнер е проявил завидно търпение, завидна прецизност и дори показа и ревностен интерес към една материя, която може би не представлява особено удоволствие за повечето хора. Това е една материя, която е и особено важна за европейските граждани. Този клон от правото показва, че понякога усложняваме правната материя повече, отколкото е необходимо. Ще ви цитирам един германски юрист, който веднъж на шега каза, нещо за известният кол, покрит с восък, на който човек е трудно да се покатери. Та този юрист каза, че ако поставим този стълб хоризонтално вместо вертикално, то тогава няма да имаме никакъв проблем. Ето този подход трябва да приложим и към областта на правото за наследяване – но то включва редица аспекти, като например удостоверение за гражданското състояние, аспекти от семейното право и други. Колегата Лехнер ни посочи на къде трябва да тръгнем, което вече ни е от голяма полза, особено като се вземе предвид, че той е осъществил сътрудничество и с съвета. Това е една много голяма негова заслуга. Ще се спра върху три елемента. Първо, обичайното местопребиваване. Мисля, че е правилно да упоменем, да дадем определение на това понятие в една точка от преамбюла и да оставим на съдилищата да решат какво точно е неговото определение. В някои държави членки обаче определението на обичайно местопребиваване се припокрива с местоживеенето. Тоест, не се прави разлика между центъра на жизнените интереси и обикновеното местоживеене. Не искам подробно да се спирам върху тънкостите на тези определения, но трябва да решим дали в това понятие включваме местоживеене или местопребиваване. На второ място ще се спра върху формулировката компетентен правораздавателен орган. Това е една много добра формулировка, тъй като тя обхваща всички удостоверения, всички документи, които се издават от публични органи. Това е много важно, особено с оглед на приемането на този текст. Третият аспект, върху който ще се спра, по него говори господин Лехнер, а именно дали удостоверението за наследство е конститутивен или декларативен документ. В някои държави, като например в Австрия, не е достатъчно да се притежава такова удостоверение. Трябва да се предприеме и следваща стъпка, така че да се включи допълнителна информация в този документ в противен случай той е действителен само в определени държави. Обхватът на действителността му не е един и същи в различните държави членки. Бих, искала, бих искал господин Лехнер по-подробно да се спре на този въпрос и на това дали можем да намерим отговори на ниво портала за електронно правосъдие. В рамките на триалога установихме, че някои от страните членки на съвета все още не са стигнали до консенсус. Затова напълно съм съгласен с предложения от господин Лехнер график. Той ще ни даде възможност съвсем конкретно да упражним натиск върху съвета. Председателят благодаря колегата Гало. Благодаря, господин председател. Първо, също искам да поздравя докладчика, нашия колега Лехнер, за неговата работа. В тази юридическа материя, която в никакъв случай не е привлекателна за всички, но съм убедена, че ще има дивиденти от неговата работа, защото той предлага много интересни решения за деликатни проблеми. Няма да се връщам на въпроса за обичайното местопребиваване, защото съм съгласна с докладчика по този въпрос. В е, това, тази първа обмяна на мнение искам да изтъкна две важни трудности, според мен. Казвам само две всъщност, защото има повече от две. Първо, въпроса за разделителната линия между е, вечното или имуществено право и наследственото право. И второ, е, следващата трудност, на която искам да обърна внимание, е на двойствения режим между е, този, който прави иск пред съда и е, решаването на въпроси по извънреден съдебен път. Изключването на данъчната администрация, е, на данъчните въпроси, предвидени в първи параграф, отговаря на един традиционен модел на решаване на въпроса. И искам да поздравя докладчика за неговото предложение за отпадане на член 9 от регламента, който противоречи с член 1 алинея 3. Но предлагам също така да отпадне член 30 20-та, извинете, защото той също противоречи. Тоест, давам едно общо предложение и смятам, че трябва да се опитваме да не създаваме формулировки, които създават юридическа несигурност. И не следва да се предвижда да се изключи действието на закона в е, случаи на изключения на наследственото право, защото това може да се тълкува различно в различните държави според е, техните норми. Това е въпрос, който повдига много дискусии и сигурно няма да го избегнем. Сега по въпроса за двойствеността на режима. Знаете, че някои страни членки е, налагат е, да се стигне до съд, дори да няма оспорване на наследството, макар че в други страни пък е, този материя изобщо не се разглежда от съда, а се регламентира от нотариус. И е, трябва да се намери правно решение, което да дава възможност да се избере формата или приложимото право и да не поставя под е, е, съмнение прилагането на едната или на другата система, които функционират в съответните страни членки и са застъпени в практиката и в законодателството. Най-важно в края на краищата е да се спазва законодателната практика, но това не може да става основен елемент от е, е темата, защото е, правната компетентност рискува да засегне въпроси от наследственото право, които не биха се включили в нея, ако е, не се включват там и елементи от правото на е, решаване на спорове по съдебен път. Така че, според мен, трябва да има едно предложение. Знам, че господин Лехнер е готов да приема предложение. Смятам, че трябва да се преразгледа дефиницията на е, юрисдикция и решение по член 2б и 2 желатинско защото според мен те не са достатъчно прецизни. И също, според мен, юридически не е правилно, не е точно да се приравнява нотариуса към е, орган на съдебната власт, както се прави в член 7 алинея 1. принадлежа към член 5, извинявайте, принадлежа към една страна, която именно има такава практика и не смятам, че нотариуса трябва да се е, приравнява в статут на съдебен орган. Благодаря. Благодаря, Даяна Олес. Much, Chairman, Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Лехнер за много умерения подход и много внимателния подход. Аз съм от страна членка, която за момента е предпочела да не прилага този регламент, но някой от нас все още се надяваме, че в един по-късен етап е, тя може да се присъедини, защото това ще бъде в помощ на много граждани от моята страна, които ще се възползват от законовите разпоредби. Затова съм много благодарна е, от, е, за начина по който господин Лехнер се опитва да се справи с въпроса за обичайното местопрезиваване, Пребиваване, извинете и също валидността на разпоредбите на вечното право. Разбира се, имам още за така някои съмнения. По отношение на обичайното местопребиваване и точката от преамбюла в изменение 6, която се предлага, много ми харесва това предложение, но предвиждам, че ще има критики, е, които ще кажат, че ще има правна неяснота, особено от други страни членки. Помня, че нещо подобно се опитахме да направим с регламента Рим 2. Също, ако свържете тази тематика, по което според мен е много подходящ начин с е, изменението на член 18б който възприе формулировката на експертите, може би това ще ни помогне да решим този проблем. Също така, обаче, трябва да се направи връзка с тази тема и обичайното местопребиваване. Значи, ако се използва критерия от 12А за решаване на обичайното местопребиваване, трябва да се приема и декларацията за разпореждане с е, имущество според е, местоживеенето на е, завещателя. Много, много се възхищавам от начина по който господин Лехнер се опитва да реши въпроса и, от него. и се надявам, че неговите предложения ще бъдат достатъчно пригодни да убедят моето правителство, че този законопроект е, може да бъде прият и от нас. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз е, високо ценя работата на господин Лехнер. Става дума за изключително сложна материя. Колегата Берлингуер се спря на а, дефиницията на понятията а, обичайно ме, а, местопребиваване, а, местоживеене. Да, от... говорим за а, местоживеене. обикновено, но може би би трябвало да обсъдим нещата и от езикова гледна точка, тъй като в текста се говори и за обичайно местопребиваване, и за местоживеене, а след това се използва и чуждицата резиденция или е, резидентство. Така че аз наистина е, при това положение съм склонен да предложа отново да се върнем на концепцията за гражданството. Гражданството е, е понятие, което много лесно може да се определи. Много по-точно ще го дефинираме, докато е, местоживеенето или обичайното местопребиваване е, е понятие, което се подава на различно тълкуване. Възможно е да възникнат е, е, проблеми на практика е, в случаите, в които, да кажем, някой за три месеца е изместил жилището си, отишъл е в друга държава, на е жилище там, установил се за няколко месеца, но когато говорим за кратки срокове, не можем да говорим за обичайно местопребиваване, така че ще трябва да се ограничат нещата. Би трябвало, е, може би, да помислим за възможността отново да се върнем на критерия гражданство. Струва си да помислим много сериозно по тези въпроси, тъй като става дума за трансгранични случаи. В Италия не съществува понятието местоживеене или местопребиваване, но е, в е, Германия, е, няма значение дали си в Хамбург или в Мюнхен, когато обаче се преместиш от е, Германия в е, Белгия, вече има значение, естествено. Да, е, както и да е. А може би в федерално устроените държави и преместването от, един, е, от една федерална провинция или от един щат в друг има значение. Затова съм убеден, че ще внеса изменения във връзка с критерия. Благодаря ви. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an den Herrn. Благодаря ви. Благодаря и на господин Лехнер за това, че толкова внимателно подходи към това досие. През уикенда от чист интерес поговорих с гражданите в моя избирателен район. Попитах ги защо смятат, че ни е необходим нов режим в тази област. Мога да ви кажа, че гражданите искат повече. Искат режима да стане по-прост, по-прозрачен. Например, когато наследниците живеят в друга държава или наследодателят е променил местоживеенето си. Разбира се, не можем бързо да отговорим на тези очаквания. Можем само да се доближим до това. Що се отнася до обичайното местопребиваване, мисля, че трябва да вземем предвид следното. Разбира се, има аналогии с други понятия, като например гражданството. Но нека подходим съвсем практично. Да речем, че децата са се преместили да живеят в чужбина, а майката или бащата все още живеят в страната по происход. И тъй като или майката или бащата се нуждаят от по-специални грижи, те също се преместват в чужбина. Там те не подават заявление за гражданство, и в такъв случай, така нареченият център на жизнените интереси би бил приложим към тази хипотеза. С други думи, какъвто и режим да изработим, трябва да обърнем внимание на различните конкретни хипотези. Това въжи и за въпроса с нотариусите. В някои държави нотариусите играят много важна роля, а в други не толкова. В трети държави пък на практика не съществуват нотариуси. И тук трябва да намерим решение, което да е достъпно, осъществимо, разбираемо за гражданите, така че режимът, който ще изработим, да е в интерес на онези, които за които тук се опитваме да упростим законодателството. Разбира се, можем до безкрай да обсъждаме различните съсловия, които имат интереси в областта на наследяването. И мисля, че всички от нас вече не веднъж са се изказвали именно по този въпрос. Но трябва да се концентрираме върху практическите проблеми, Какви практически проблеми възникват за някого, който е част от процедура по наследяване с трансграничен елемент. Засегнати са не само наследниците. Ето защо трябва да намерим максимално практичен подход към въпроса за местоживеенето и обичайното местопребиваване, като вземем предвид отделните чисто практически обосновани конкретни ситуации. Дадох ви пример с родители, които се преместват в чужбина, тъй като имат нужда от по-специални грижи от страна на децата си. Това е моето предложение. Мисля, че ще можем да намерим по-практичен подход, ако подходим по-спокойно и ако и осъзнаем и големите пречки на ниво съвет. Не гледам сега нарочно към колегата Лолис, но от правовия ред в Обединеното кралство наистина възникват доста големи проблеми. Ако подходим към проблемите практично, то смятам, че ще можем да ги разрешим. В случай на развод, например, не е допустимо да се стига до ситуации на така наречения разводен туризъм, т.е. граждани, които избират правото на Обединеното кралство, тъй като там ще са в по-благоприятна ситуация. Председателят. Съвсем нова форма на конкуренция, да. Колегата Цвивка. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към благодарностите за колегата Лехнер. Наистина, невероятно много аспекти са свързани с правото на наследяване. Има специфични ситуации, които се появяват на практика във връзка с наследниците, завещанието. Възможно е наследодателят е, да не е включил членове от семейството си, децата си, да кажем, в е, своето завещание. Според е, полското право се предвижда една задължителна част от наследството, която се предоставя на законните наследници, независимо от това, че те не са упоменати в завещанието. И тази форма, предвидена в нашето наследствено право, е много действена, много ефективна, защото по този начин се предотвратяват една голяма част от споровете между наследниците, които е определил завещателят и законните наследници. Няколко заключителни думи от колегата Лехнер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите за много интересните и е, професионални оценки. Връщам се на предложението за е, критерия гражданство. Ако ние отново се върнем към този е, критерий, това ще означава, че м, трябва да обърнем отново с главата надолу. Е, целият регламент. Ние двамата с колегата, който предложи отново връщане към гражданството, бяхме в една група, която работеше именно по тези въпроси и отново трябваше да мислим за критерия, който трябва да приемем, да се откажем ли от гражданството като основен критерий или да приемем е, и да приемем обичайното местопребиваване или е, избора на право да бъде всъщност основният критерий за връзка или това, което каза е, колегата Цвивка преди малко, има и една такава възможност. А в крайна сметка, като че ли проблемите точно на това се дължат, че във всяка държава членка си има определена но законодателство и определена практика. Затова и толкова дълго си блъсках главата и се чудих какво да предложа. Естествено, че ние се опитваме да обхванем най-проблемните случаи. Случаите, в които човекът е от дадена държава на происход, преминава, прехвърля обичайното си местоприбиваване в друга държава, същевременно част от семейството, но семейството му остава в родината му и така нататък. А, добре. Но ако имаме гражданин, който осребрява имуществото си, е, да кажем германец или италянец, отива във Франция, във Франция прекарва една голяма част от живота си, но и умира там във Франция. Но а, във Франция законодателството по отношение на правото на наследяване е изключително стрикно. Точно така, както го описва господин Цвивка, както и в Италия е уреден въпроса. Така че а, виждам големи проблеми. Проблем е и преводът. В бъдеще обаче, е, след като вече съберем определен опит, е, не само по правоприлагането, но и по в резултат на правораздавателната практика на Евро... съдилищата и на Европейския съд, ще можем да уточним понятията на отделните езици ще можем да е, оточним и понятието е, център на е, стопанските интереси, център е, на интереси от гледна точка на е, поминък, прехрана, как да го наречем, да. Това е въпросът. Е, винаги съм избягвал понятието местоживеене, поне от германска правна гледна точка, това е логично. И в този случай се спирам на понятието обичайно местопребиваване. Но тук се използваха множество понятия. Да, стана дума за портала електронно правосъдие, за да информираме всички интересуващи се в момента, в който се приемат допълнителни правни разпоредби. В член 9 се уреждат всъщност съвсем конкретни въпроси, свързани с компетенциите, а, но те не са в противоречие с а, текста по член първи. Аз се попитах във всеки случай дали приложното поле не трябва да се формулира по друг начин. Но да, според мен щяхме да стигнем прекалено надалеч щяхме да изхвърлим, така да се каже, и бебето с мръсната вода, а ние не желаем. Затова е, е по-хубаво да останем на френският е, и немският е, пример, е, свързан с настъпването на смъртта. Фактът, е, че е настъпила смъртта е, в акт панаж веднага заедно с съответния нотариален акт се уреждат и въпросите по унаследяването но в Германия това не е така. Не е така и в Чехия, и в Унгария, и в Полша. Е, в тези страни се е, издава автентичният е, документ, автентичният акт и при нас именно вписването в регистъра има конститутивен характер – в Австрия обаче решението на съдията от компетентния съд има конститутивен характер. Ето това е, е много съществена проблем. Когато в е, Франция нотариусът издаде съответният нотариален акт е, за наследството или за разделяне на наследството в Германия. Този нотариален, нотариално издаден документ би трябвало да послужи като основа за стъпване в притежание на съответния е, движим или недвижим имот. Въпросът е как точно съдът е, ще решава споровете. В Унгария, в Австрия, може би в бъдеще е, и в Германия, нотариусът е, ще поеме част от настоящите задачи и правомощия на съда. Въпросът обаче за това кой орган ще издава удостоверенията за наследство остава. Защото това не е задължително компетентният съд. Виждам проблеми. Може би трябва да помисля още малко за една по-прецизна формулировка. Това, което госпожа Уалис каза е вярно, но какво да ви кажа, просто не ми хрумна нищо по-добро до този момент. Очевидно, Обединеното кралство ще продължи да действа по начина по който е действало и до момента, ако във всеки случай се предложи нещо друго, което е по-приемливо, може да постигнем напредък. Госпожо Лихтенбергер, не само, че ще стане по-добре, със сигурност ще бъде много по-добре, отколкото положението в момента. Защото ще има повече правна сигурност, ще има повече правна яснота, системата ще се опрости. Дали ще бъде идеална в никакъв случай, но по-добра. Ето това е. Благодаря, господин председател. Много безмилостно се отнасяме към времето и то много бързо напредва. Очевидно няма да можем да решим всички въпроси, които бяхме предвидели за днес, така че утре в 15 часа ще продължим с следващите точки по дневния ред. Вече сме го оговорили. това ще стане утре след в 15 часа. господин Масака искаше да оточни нещо и затова му давам думата. Благодаря, господин председател. Подкрепям казаното от госпожа Лихтенбергер. Искам да обърна внимание на два аспекта, както и да дам един пример. Първо, проблемите свързани с писмения превод на официални текстове бяха и предмет на разглеждане от моя страна миналата седмица в Люксембург – много е трудно, например, да се направи превод от френски към немски, т.е. да се пригоди френският начин на изразяване към немския. Това е основен проблем, с който се сблъскват нашите писмени и устни преводачи. Второ, упоменахте така наречения туризъм по бракоразводни дела. Не мисля, че тук трябва да откриваме нов пазар. Такъв вече съществува в Централна и Източна Европа. Няма да можем да ограничим този вид туризъм. Може би това е задача в по-дългосрочен план. Трето, в рамките на разискванията по тази точка за областта на наследствата в чешкото правораздаване настъпиха много големи промени. Промени, които са в много голямо противоречие с представените ни тук предложения. И на последно място ще отбележа, че може би ни е необходим един европейски патент в областта на наследствата. Имам предвид европейският европейското удостоверение за наследство, нещо паралелно на което можем да намерим в клетниците на Виктор Юго. Председателят Нека сега вземем решенията, които са необходими. Срок за внасяне на измененията 5 май. Няма възражения срещу това. Господин Лехнер ни представи и мандата за споразумението и мисля, че ще приемем предложеното от него. Няма възражения и срещу това. И така, колегата Лехнер може да се придържа към процедурата така, както е предвидена в приложението към нашия правилник и да започне преговори с съвета. Преминаваме към следващата точка, доклада на колегата Масип Хидалко, одит на политика, полки от кризата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, ще се опитам да спазя времето. Позволете ми отново да изразя възхищението си от Зелената книга, изготвена от комисар Барние. Поздравявам го за политическата му смелост, както и за политическите му усилия за работа в екип, не само по отношение на изготвянето на Зелената книга, но и по отношение на проведените от него консултации. Те бяха много широки, обхващаха целия политически спектър. Бе проведена конференция, в която участваха европейски, японски и американски експерти, т.е. бе представен целият капиталистически свят. Имам предвид капиталистическия демократичен свят. Мисля, че се намираме в исторически момент. Говоря тук за комисаря Бърние, но аз също не искам да се оттегля от отговорност. В доклада си съм изложил редица искания, както и редица обективни обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид. Ще се спра само върху същността на текста – като ще призова комисията още до края на тази година да ни представи законодателно предложение. Първо става дума за очертаването на компетентността на одитния сектор. Одитният сектор разполага с пълен олигопол, олигопол, който е напълно в противоречие с духа, в който е създаден Европейският съюз и Европейският вътрешен пазар. Този, от този олигопол възникват проблеми за цялата система, нещо върху което набляга неведнъж и господин Бърние. И в резултат от този олигопол възникна и отговорност на цялата система за финансовата криза. Затова бихме искали да разширим кръга от участници, както и да бъдат взети мерки в областите, области като разрастване и сливане на малки предприятия. Тези мерки трябва да ограничат олигопола, който в момента притежават 4 предприятия, от 1999 та година насам. В Германия става дума за 30 предприятия, които се котират на борсата. Ще направя няколко бележки на във връзка с коментара на господин Барние по отношение на качеството на одитните проверки. Качеството им зависи от независимостта на аудиторите. Те трябва да са не само независими, но и да работят по прозрачен начин. Преди всичко, много е важно да протича ефективна комуникация за резултатите от одитните проверки. До този момент това не бе така. Господин Бърние упомена, че можем да следваме всякакви предложения, само при положение, че не запазваме съществуващото до момента статукво. До този момент бяха направени редица грешки и трябва да вземем предвид това в качеството си на съзаконодател. И накрая ще посоча, че по времето на разискванията във връзка с одитната политика бяха проведени немалко одитни проверки, които можехме и ние да наблюдаваме. Резултатите бяха много разочароващи, тъй като ставаше дума за много деликатен въпрос, свързан с интереси. Тези големи четири одитни дружества не разбират защо искаме да ограничим разрастването им. Господин Бърние посочи, че трябва да им представ... да им дадем и нови възможности за развитие за сметка на ограничаването на растеже. А тези четири дружества просто са се вкопчили в статуквото. Не искам обаче ние да следваме правилата на лобистите. Трябва да следваме своята позиция – Знам, че някои колеги вече се оттеглиха от позицията си по отношение на лобизма. Надявам се да не ги последват и други. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще се изкажа, защото виждам, че времето напредва и не искам да го губя на никого. Ораторът е мой приятел, и е много, има много страст в неговата работа. Той се бие като Дон Кихот в момента с големите гиганти тези компании и по някакъв начин е прав. Той знае, че е прав. И е, неговата загриженост е напълно основателна. Той знае за какво говори. Е, в някои случаи съм съгласен с него, в други не. Но трябва да търсим начин да преодолеем проблемите. Обстоятелствата са отрицателни и това, което се случва в световната економика, може да бъде гледано от различен ъгъл и има различни проблеми. Има проблеми с а, доверието, но а, сме прави в такъв смисъл, че пазара трябва да получава качествена и надежна информация. Това е основен елемент за създаване на доверие. Също трябва да има контрол над правителствата, трябва да има стабилна среда регулаторна, трябва да има и независим надзор на пазара. Всичко това са основни елементи за здрав пазар в Европа. Трябва да разсъждаваме и да дискутираме по законодателните предложения, за да можем да създаваме и повече доверие и стабилност на пазарите. Законодателният процес в Европа е много дълъг. Току-що приключихме с директивата за надзора – аз идвам от същата страна, като е господин Масип и сега има нов закон за одит в моята страна и накрая успяхме да го приемем. Зад този закон стоят и е, заинтересованите страни, които се явяват на пазара. Та Факт е, че концентрацията на пазара на опита е, е проблем за конкуренцията, но не мисля, че това е, е риск на системата. Трябва да бъдем перспективи, трябва да търсим решение, но опита ни показва, че в миналото не сме се справили много лесно. Има и неща, които подлежат на критика в предложението. Трябва да потърсим альтернативни решения, които в миналото са ни помогнали. А, що се отнася до ротацията на аудиторите, това е много важен момент. Наблюдава се засилена концентрация на пазара на аудитните услуги и искам да подчертая, че ние, за нас е голямо предизвикателство да се подобри качеството на информацията. Ние постигнахме качествен скок по отношение на регламентирането на пазара, стандарта. Сега действа вече директивата за прозрачността и има засилени изисквания за информацията, която се предоставя в информацията от компаниите, имаме нови разпоредби за одит, има контрол върху риска, т.е. да им допълнителна защитна система за всички, които имат отношение към бизнеса и заинтересованите страни, клиентите, инвеститорите и служителите. И най-доброто, което можем да извлечем като полука от кризата е, че трябва да стимулираме всички фактори, които подобряват доверието в економиката в 21 век. Всичко може да бъде подобрено. И не бива да рискуваме, не бива да поставяме тези принципи под въпрос. Финансовата информация много е важно да се подобри. Това да се подобри представянето на аудиторните фирми, за да могат те да извършват своите е, задачи. Аз е, ще подам изменения и се надявам, че ще предложи решения, които ще срещнат подкрепата на всички и че няма да имаме много а, спорни точки, защото всички трябва да работим. Благодаря ви. Трябва да оточним а, а, крайния срок с внасяне на измененията 21 март. Няма други изказващи се. Благодаря и на преводачите за това, че останаха с нас малко след края на работното време за тях и утре в 9.30 отново тук. Довиждане, приятна вечер.